giorno in inglese. Имаме проект за дневен ред, поне на английски язик. Той беше изпратен на 22 ноември. Трябва да одобрим протоколите. Ако няма възражения, те ще се считат за приети. Имате и информационния лист на Комисията по бюджетен контрол. Виждате кои езици ще имаме в езиковия режим днес и утре. Това заседание, както и другите, ще бъдат предавани по интернет. В 6.30 ще имаме един коктейл. Ще отпразнуваме коледа рано, преди да преминем към точка четвърта от дневния ред. Искам да кажа, че ако има хора, които проявявате интерес, Комисията по бюджетен контрол в момента провежда обмен на гледни точки по отношение на промените на финансовия регламент. Господин Ривелини ще там. Това е съвместна процедура възоснова на член 51 от правилника за дейността, съвместно заседание на комисиите. Преди да преминем към точка четвърта, освобождаване от отговорност за връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2009 година, общ бюджет на ЕС, раздел 3 комисия, искам да напомня на всички вас, които е, биха желали да се изкажат, че имаме тук гости от Сметната палата максимум 7 минути ще дадем на този гост, преди да дадем думата на двамата комисари Хан и Андор, които ще имат по 5 минути. Ще дадем думата на докладчика. След като чуем представителите на комисията, ще чуем изказване от различните политически групи. Е НП естествено ще бъде първа, тъй като това е най-голямата партия, без да се бавим. Сега даваме думата на госпожа Калиот. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати, уважаеми комисари. За мен е чест да ви представя резултатите от точка четвърта. Финансовата 2009 година беше първата година, в която имаше одит на 18 от 23 оперативни програми. Всичко това беше свързано с възстановяванията за програмния период 2007-2013 година. 2009 година беше последната година, когато се изплащах възстановявания, тъй като за 2000, 2000 до 2006 година тези възстановявания бяха предвидени като междинни плащания преди официалното приключване на програмите. През 2009 година европейското финансиране за кохезионната политика възлизаше на 35,5 милиона евро, от които 14,1 милиарда евро, извинете, от които 14,1 милиарда представляваха възстановявания към държавите членки за новия програмен период, и 11,3 милиарда евро за периода 2000-2006 година. Останалите, тези 11,3 милиарда евро, бяха предварителни плащания, които се направиха в рамките на периода 2007-2013. През 2009 година Сметната палата разгледа регулярността и законността на междините и окончателните плащания от Европейския фонд за развитие и възстановяване, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, различните обработки и е, отчет на възстановяванията и финансовите корекции, както и съобразяването с различни ключови изисквания на системите за управление и контрол. Сметната палата проучи 180 междинни плащания и се установи следното. 64% от плащанията за проекти, които бяха аудитирани от Сметната палата, бяха без грешки. 36% от проектите бяха с една или повече грешки. Както беше през 2008 година, съвета каза, че основните грешки са над 5%. Освен това, Сметната палата е, оказа, че е, свръхвъзстановяването е поне 3%. Тази мярка, която се нарича е, долен прак на грешките, се използва от Сметната палата в предишни години. За 2008 година по отношение на декларацията за достоверност на отчетите това ниво на грешките беше поне 11%. Има ли реално одобрение по изразходването за сближаване или а, това е резултат от а, междинните плащания, които са направени от комисията през 2009 година. Вероятно част и от двете. Превантивният контрол представлява първия основен елемент на контролната рамка и вероятно е имал положителен ефект. Комисията успя да даде бързо одобрение на тези системи за управление и контрол, които или функционираха ефективно през програмен период 2000-2006 или не бяха чак толкова сложни. Като резултат, плащанията, направени през 2009 година, вероятно са имали специфични характеристики. Освен това, голям процент от възстановяванията, направени през 2009 година, свързани с инструменти за е? За така наречения financial engineering бяха ограничени плащания и затова бяха с нисък марш на грешките в първоначалния етап на финансиране. И най-накрая, тъй като обема на плащанията беше малък, контрола и управлението бяха лесни за осъществяване. Основните причини за грешки по отношение на допустимостта бяха следните. Включване на разходи, които не са допустими за възстановяване и сериозни а, грешки, сериозни недостатъци по отношение на правилата за обществените поръчки. Всъщност, незачитането на правилата за обществените поръчки представлява около 43% от всички изчислими грешки и всъщност отговаря на около 3 четвърти от установените те грешки. Поне 30% от грешките, които бяха установени от Сметната палата в извадката, биха могли да бъдат разкрити и коригирани от държавите членки преди да се сертифицират разходите към комисията. Сметната палата оцени съобразяването на 16 системи за управление и контрол в 13 държави членки с основните разпоредби от регулаторната рамка от 2007-2013 година. Одита на Сметната палата показва, че 11 от 16-те оперативни програми, които бяха подложени на одит, само частично отговарят на регулаторните изисквания. Освен това, Сметната палата отбеляза сериозни, по-скоро определени забавяния в прилагането на националните одитни стратегии, както и различни сериозни различия по отношение на начина по който системните одити се правят от националните одитни органи към края на 2009 година. Като цяло системите за надзор и контрол за програмния период 2007-2013 година само частично са в съответствие с основните разпоредби за одита. Както и в предишни години Сметната палата тества системите за коригиране на грешки за периода 2000-2006 година в държавите членки и се осъществиха и откриха различни различни грешки, които са били подложени на корекции в рамките на последващия контрол в държавите членки комисията не винаги получава достоверна информация относно възстановяванията и финансовите корекции, е, препоръчани на държавите членки. Сметната палата препоръчва на комисията да е, осъществи корективни механизми е, преди сертификацията на разходите и представянето на тези разходи към комисията. Освен това, Сметната палата препоръчва да се е, заменят е, е, недопустимите разходи с допустими такива. Освен това, чрез надзор трябва да се гарантира ефективно функциониране на националното управление и контрол за програмен период 2007-2013. Благодаря за внимание. Благодаря ви. Благодаря на Сметната палата за уводното изложение. Сега ще дам думата на комисаря по регионална политика, господин Хан. Благодаря, господин председател, уважаеми членове на парламента на Сметната палата. Първо искам да се обърна към представителите на Сметната палата за балансирания доклад, свързан с кохезионната политика. През февруари тази година се обсъждаше този доклад и какво ще е негово въздействие върху плановете за действие през 2008 година. И аз казах, че съм уверен, че ситуацията ще се подобри ситуацията в областта на кохезионната политика. Днешният доклад и днешната дискусия показва, че ние сме поели в правилната посока. Най-добрите подобрения наистина се изразяват в намаляване на броя на грешките. Това се дължи и на усилията на комисията, на сметната палата, за това, че бяха изготвени съвместни предложения, бяха дадени препоръки и Трудно е да се говори за една устойчива тенденция, но аз съм убеден, че през следващите години все пак тази практика ще се запази. Сметната палата посочва е, подобрения в някои области, намаляване на грешките при произволните извадки. Две трети от е, проверените проекти от Сметната палата не съдържат грешки, нито в количествено, нито в качествено измерение. Също така административните контролни системи след проверката показаха, че са ефективно функциониращи. Това показва, че за първи път нито една система не е попаднала в червената област. Също така можем да констатираме, че Е, имаше и е, много произволни е, проби, които бяха извършени в, международни, в държавите членки и в някои от тях имаше повод за загриженост, например в Португалия, Испания, Гърция. Бяха направени и проверки в Чехия, Унгария, Литва и други. И това са едни представителни извадки. Относно доклада за кохезионната политика, той получи оценка А и това поражда радост у нас. Не трябва да се забравя, че и Сметната палата даде положителна оценка на това как комисията е подходила а, по изпълнение на целите на предишните доклади от предишните години. Има подобрения, какви са а, причините за тях, върху тях може по-нататък да се надгражда. Планът за действие показва, че има развитие, затова, че оценките за съответствие показват, че механизмите още от началото функционират добре в диапазона 7-13. Има междинни плащания. Тези механизми не бяха одобрени и от самото началото комисията а, предприе превантивни мерки, а именно обучение и консултации за новоназначени служители. И когато бяха установени нередности, нередовности, то плащаните бяха прекратявани или въобще не бяха извършвани. Има 43 прекъсвания на плащанията, но няма а, спирания, което и отлагане на плащаните, което значи, че този инструмент е ефективен. Отново, фина, относно финансовите корекции, там също имаше а, постигнати резултати. Нямам списъка с изброените елементи в момента. Като цяло сме доволни, но не трябва да сме самодоволни. Работата ни не е приключила, трябва да продължаваме да работим, трябва да се стремим да намалим процента на грешките. Имаме една стратегия стратегия за програмния период от 2000 до 2006 година и по време на дискусията ще си позволя да направя някои бележки. В заключение искам да кажа, че за следващия период сме изготвили едно предложение, което показва а, как ще процедираме в областта на извършването на проверки и одит. Имаше някои изявления в пресата днес. Аз искам да кажа по този въпрос, че кохезионната политика обхваща проекти, които трябва да ем, хармонизират стандартите, да намалят различията и това ще бъде постигнато с едни по-добре функциониращи контролни системи. В държавите членки се спазват определени стандарти, но не във всички е така. Някои от тях са по-напреднали в това отношение, а други изостават. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Сега давам думата на комисар отговаря за заедостта и социалните въпроси, господин Андор. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, представители на Сметната палата. Аз също бих искал да изразя благодарност към към колежката от Сметната палата за ясното изложение на годишния доклад от 2009 година. Благодаря действително на екипа от Сметната палата за качествената работа, която са свършили. Комисията а, е отговорна за изпълнението на бюджета на Европейския съюз. Ние приемаме както критиката, така и препоръките на съвета, а също и призивите за а, подобрение от страна на а, парламента. Докладът за 2009 година показва явно а, подобрение а, в финансовата политика в сравнение с предходни години. Това подобрение е свързано с отделните показатели, от, на база на които е, е оценявана извадката до регулярните доклади, които в момента а, оценката е категория 8, категор... оценката на успеваемостта. Разбира се, всяк, при всяка екстраполация от произволна извадка, резултатите а, биха могли да покажат някои промени в бъдеще. Важното обаче е, че а, грешката, процента грешки е, а, намалял значително в плащанията, които са аудитирани. По-рано тази година ви запознах с напредъка, който, сте постигн... който сме постигнали с изпълнението на плана за 2008 година. И имаме причини да смятаме, че действията предприяти от комисията заедно с мерките в новата рамка за програмния период 2007-2013 започват да дават своите плодове. Нещо по-важно, от 2008 година комисията и най-вече ще се отнася до Европейския социалния фонд, прие с подкрепата на тази комисия по-строга политика за взаимодействието и спирането на плащания по програми, за които има а, доказателства за слабости в управлението. Следователно, не е никак случайно, че някои програми в някои държави не са а, избрани като обект на анализ от а, Сметната палата. Това е, понеже нашата система на надзор е в състояние да установява слабости и сме се възползвали от тях, за да спираме плащания тогава, за да защитим интереса на европейския данакоплатец. Тези добри резултати обаче не означават край на нашите усилия, защото това, което е постигнато до сега, трябва да се засили и на базата и на препоръките на а, Светната палата ще продължаваме да намаляваме нивото на грешката. За тази цел не на всяка цена трябва да засилваме контрола. Това, на което трябва да се съсредоточим е ефективността на а, системата за контрол, така както тя съществува. И един основен елемент от това е пълното изпълнение на единия подход към одита за този програмен период. Това е особено важно за поддържането на качеството на контрола, тогава когато обема на разходите започва да а, нараства за този програмен период. Отчитам, че за Европейски социален фонд основният източник на грешките е а, допустимостта на отчитаните разходи. При изпълнението на мерките за опростяване беше ще е необходимо да намалим нивото на тази грешка допълнително. Ползите ще бъдат постигнати единствено, когато върви заедно с упростяване на правилата за допустимост на национално равнище, но според мен упростяването не се свежда единствено до допустимостта. На базата на нашия опит в областта на акредитацията за този програмен период, бих искал да подчертая, че има начини за допълнително упростяване в бъдеще. Естествено, простяването на правилата и процедурите не е единствения начин за намаляване на грешките и затова Сметната палата препоръчва комисията по-строго да прилага съществуващите контролни механизми, както по отношение на сертифицирането на а, разходи и а, заменянето на недопустими разходи. И накрая а, Сметната палата посочва и за корекции, които са необходими а, в националните системи. Аз знам, че много от вас си дават сметка, че това е съществен а, проблем. За щастие нещата се подобряват в момента, но това не е достатъчно. Затова ще продължим да се съсредоточаваме усилията си върху този въпрос, така щото да можем да осигурим изцяло надежни статистически данни, а, а, което за сега не е така. Уважаеми дами и господа, господин председател, изпълнението на европейския бюджет трябва да става в съответствие с приложимите за това правила, но това не е достатъчно, тъй като бюджетните ресурси са недостатъчни, така че парите на накопаците не само заслужават добро управление, но и особено внимание трябва да се съсредоточим повече допълнителните ползи за Европейския съюз при постиганите резултати. Начертали сме как планираме да а, подобрим ефективността на разходите бъдеще за кохезионната политика. А това включва с по-тясно изпълнение на целите за 2020 година и повишаване на качеството на разходите. Предложили се редица конкретни процедури за това и а, особено важна е връзката с обвързаността на разходите с постиганите резултати. Законодателният процес за новия финансов регламент вече е, е в действие и аз обсъждам това с колегите си от комисията през 2011 година. Комисията също ще излезне с предложение за следващото поколение структурни фондове. Това ще даде възможност да се вземат предвид по-внимателно въпросите повдигнати от Сметната палата, която заедно с вашата комисия дават сериозен принос за този процес и тези дебати. Аз очаквам с нетърпение по-нататъчно сътрудничество. Сега мога да отговоря на ваши въпроси. Благодаря, каза председателя. Сега ще дам думата на колегата с който е докладчик. Благодаря, господин председател. Благодаря, господа комисари. Благодаря на представителя на Сметната палата и за това, че ни обърна внимание на първата глава. Първата глава е най-важна. Тя съдържа разходите извършването Европейската комисия и дали ние като контролен орган можем да се доверим на начина по който се разходват тези средства. Радвам се, че в областта на кохезията и двамата комисари работят в тясно сътрудничество с Сметната палата. Има тристранни разговори и можем да се позовем на Сметната палата, където това е необходимо. И също и комисията а, е увеличила своите произволни извадки, произволни проверки. Броят а, на грешките и на проблемите намалява. Това е една радостна ситуация. Дали обаче това е случайно или е следствие на една добре водена политика? В парламента обаче ние виждаме, че се поставят усилия. Те бяха инициирани още от комисарията Калас. Виждаме, че а, тази инициатива е поета и от комисаря Шемета. Благодаря на комисията за това, че те назовават имена. В, в годишния отчет за Европейския съюз са посочени цифри, посочени са конкретните държави и членки и са посочени конкретните им грешки. Това е една много, един много важен документ, за да можем да разберем вашата работа, а също и да сме наясно с проблемите и грешките в държавите членки. Искам а, да подчертая някои негативни елементи. Бро, а, цифрите, които са посочени в а, годишния доклад от 1994 до 2006 година. Неправомерно изплатените средства са 7,7 милиарда евро. Това е сумарната цифра. Това е сумата, която е получена от държавите членки, без те да имат право на това. От тази сума са възстановени 709 милиона. И тези факти са достатъчно кръсно речиви. Тук става въпрос, че се разходват ам, данъчни средства, плащани от нашите работливи граждани. И и Сметната палата и комисията потвърди, че тези средства са неправомерно изплатени и само на много малка част от тях са възстановени. Тези практики обаче продължават. Няма някакви значителни промени. Тенденцията се променя, но не и логиката. Радвам се, че и двамата комисари, и най-вече искам да подчертая действията на господин Андор – те са се концентрирали върху контрола а, при неправомерното изплащане на средства. И ако има такова, а, изплащането на средствата се прекратява. И по този начин се показва на държавите членки, че те имат проблем, че са допуснали грешка. Господин Андор, искам да се обърна към вас конкретно. Има а, проекти, които не трябва да бъдат финансирани, защото те не отговарят на критериите. Ам, разбира се, обаче, ако не се плащат средства на тези държави членки, не могат да бъдат правени произволни извадки. И така излиза, че те не правят а, грешки. Може ли да ни обясните как се стига а, до прекратяването на изплащането на средства, до временното им е, спиране? Няма ли един вид автоматизъм? Защото в миналото а, е, имахме случай в областта на кохезионната политика и министрите а, е, са искали среща с комисаря и са молили да а, бъде продължено плащането. Дали а, това пре, временно прекратяване не е автоматично? Аз се надявам, че колегите от комисията ще ме подкрепят. Аз бих искал да обсъдя с вас един план за действие за автоматичното спиране на плащанията. Това е едно много голямо искане от наша страна. На следващо място. Трябва обаче да сме по-отговорни с нашите правомощия. Парламента има много добър опит в тази насок. Искам да поздравя колегата Ян Молдер, който години наред, не сам, но той беше начело на тази инициатива и той се бори за националните декларации за управлението на средствата. И това е един инструмент, с който държавите членки могат да бъдат поставени, подложени на натиск. С, с тези декларации, които ние изискваме, може вие от ваша страна да ги изискате от държавите членки и по този начин ще има по-добра отчетност и във вашата работа. Съгласно договора, вие сте човекът, който отговаря за правомерното изплащане на тези средства. И ние искаме тези национални декларации за управление да бъдат представени от държавите членки, някои го правят. Това е едно искане от нас, то не е за първи път, ние го поставяме повторно. Знаем кои са държавите членки, които а, прегрешават. На трето място, а, собствените ви доклади. Тук имам два доклада за годишните дейности. Те са много интересни за четене, те са много открити, много искрени, съвсем ясно казват къде имате резерви, къде средствата не се изплащат. Но искам да си позволя да цитирам. Господин Андър, вие сега сте тук и искам да ви прочета нещо от декларацията, която вие сте подписал и сега ще я цитирам. Пишете, аз потвърждавам, че аз не знам за неща, които не са докладвани тук и могат да нанесат вреда на институцията. След това, въпреки това, 38 от 79-те програми генералният директор няма уверение за законността и правомерността на приложените действия. Значи за 38 от, от 79-те програми вие нямате ам, достатъчна информация, за да подчертаете, че всичко е коректно, законосъобразно. За 41 от останалите програми са открити грешки на един ранен период преди да, се заяв... преди да е заявено изплащането на разходите, което означава, че а, половината от програмите не са били съвсем допустими, а от другата а, част от програмите не са получили финансиране, защото също са били лоши. Това е, е един кодифициран език, който показва, че държавите членки наистина ви представят неща, които не са били допустими. И вие, въпреки всичко, трябва да поемете отговорност за неща, за които не може да поемете отговорност. Аз цитирах а, този абзац, но искам да подчертая, че дългосрочно това не е приемливо. Е, трябва съвместно с е, държавите членки е, да се някакси да се обработи този риск. Госпожа Калайта каза, че в 30% от изплатени, в случаите на изплащане на средства, предварително се знае, че съществува риск и не е трябвало да бъдат изплащани. Това е нашият проблем. Проблемът ни е, че ние предварително знаем къде държавите членки и, реги... и определени региони имат проблеми, допускат грешки и въпреки всичко предприемаме плащания. И вие, господин Андор, не може да направите нищо, когато този механизъм е задействан. Тези правила трябва да бъдат променени. Ние искаме да ви помогнем. Има една възможност само. Нашата възможност е една единствена. Тя се състои в следното. При освобождаването от отговорност да кажем как точно трябва да се процедира. Това е един много конкретен инструмент. През 2009 година стигнахме до там, че Публикувахме имената на държавите членки и възоснова на Лисабонския договор имаме една нова законодателна основа и се стигна най-накрая до момента, за да ви кажем, че съществува голям проблем. Въпреки положителната тенденция, трябва да приемем, че ам, трябва да се упражни натиск върху държавите членки, те да поемат първоначалното финансиране, особено когато е, съществува голям риск от грешки. Е, това е един е, решаващ инструмент, както подчерта, който може да използваме. Сега е Лисабонския договор. В тази насока искам да кажа един нов инструмент – отнасящ се до а, доклада за оценка. Тук става въпрос не само а, за правила за съответствие а, и за законосъобразност на плащанията. Ние сега трябва да говорим и за ефективността на разходите. Това е съгласно Лисабонския договор. Е, в момента е, в много държави членки цари финансова и економическа криза. В момента ем, провеждаме разговори за приемането на бюджета със съвета. Преговорите са много тежки, ние все още не знаем дали ще имаме бюджет. И сега е точният момент, когато трябва да помислим дали не трябва по-ефективно да разходваме нашите средства. Има други средства, е, освен одита, с е, които можем да, да действаме. Ето защо ви моля да представите един план, как искате точно да изготвите този доклад на оценката, защото едно е ясно. Вие трябва да го предадете, но не знаете как изглежда и ние не знаем как изглежда. Освен този доклад за дейността, който показва вашите действия. Трябва за всяка програма, която планирате, да бъдат посочени и средствата, които се планират, да има и политическа оценка на ползите за Европейския съюз от тези програми. Това може да са работни места, може да са конкретни регионални проекти, но те трябва да имат някаква полза, някаква добавена стойност и те трябва да бъдат доказани. Това може да стане чрез доклада за оценка, който ние ви молим да изготвите и да ни представите. Господин Андор, аз се радвам, че вие сте подписали този документ. А, бих искал и господин Хан да сложи подписа си. Не знам защо позволяваме такава практика, която която освобождава ръководството от същинската му отговорност. А, имаше слушания, които бяха а, проведени и смятам, че а, и комисарите трябва да поемат своята отговорност и да а, сложат подписа си под това, което е написано. Това, което е написано в, не само в доклада за действията, в доклада за оценка. Така че да поемат отговорност за своите действия. А, благодаря ви на писмения отговор. и ние смятаме, че с подписа на комисарите системата ще стане по-ефективна. Искам още веднъж да се ам, върна на сумата 7,7 милиарда и 709 милиона. Имам предвид средства, които са отпуснати, неправомерни средства, които са възстановени. Механизма за корекция. Трябва да намерим начин, по който да накараме държавите членки бързо да възстановят средствата, които са изплатени неправомерно. Тук сметната палата а, посочва, че има много дефицити, които трябва да бъдат отстранени. Е, цялата процедура е много сложна. И е, изпълнението на програмите е, също е сложно. Имаме нужда от упростяване на правилата. И това опростяване в много случаи се бойготира от държавите членки, защото зад една сложна система може много лесно да се е прикрият. Една сложна система позволява, че могат да се допуснат грешки, които няма да бъдат открити. Има различни култури в това отношение в Европейския съюз, но ние не трябва да позволяваме това да се отразява непосредствено върху данакоплаците. Да може ли комисията да каже къде е възможно да се въведат такива упростявания при изпълнението на програмите? Вие заедно с държавите членки отговаряте за а, изпълнението на тези програми. Има а, десетки различни стратегии за изпълнението на тези програми, различни са и разпоредбите. Е, трябва да сме наясно кои са държавите членки, които е, не се придържат към правилата. Трябва да знаем а, кои програми създават е, допълнителна стойност и а, ползи. Дами и господа, колегите внесоха много писмени въпроси, отделно имат и устни въпроси, които искат да зададат, обаче искам да ви предупредя нещо ние сме прекалено специфични и за това искаме а, да ни се отговаря писменно. Обаче сега стигнахме до един момент, където процедурата е много интересна. Писмени, устни въпроси и така нататък. Не можем да продължаваме до сега. за 16 ти път имаме негативна декларация за достоверност и сега трябва да говорим за промяна на системата, а не за единични малки грешки. Смяната на системата е важна. Вие сте нов комисар и аз забелязах, че а, вие сте навлезли много бързо и много надълбоко в материята и се радвам, че можем да говорим с вас с една за една промяна на цялата система. Благодаря преди сега да дам думата за въпроси и коментари, съвсем набързо ще дам думата на комисарите, за да отговорят на въпросите зададени от докладчика. Господин Хан. Благодаря, господин председател. Аз ще се опитам да съм кратък. Иска да, искам да благодаря за признанието, което ни беше изказано, за това, че се признават нашите усилия, за това, че има подобрения. Искам да използвам възможността да благодаря и на моите сътрудници, защото а, много от тях ги наследих и а, голяма част от отговорността а, са понесли и те, отговорността, която е била поета от а, моят предшественик. Ние тук а, водим една принципна дискусия свързана с регионалната и кохезион, кохезионната политика. Освен а, целите, които са свързани с инвестиране в регионите, за развитие на регионите, това е а, предметът на темата, с която ние се занимаваме. при използването на инструментите за контрол и одит в регионите и в държавите членки и в частни предприятия в европейски мащаб се а, наблюдава едно сближаване на стандартите. Но а, има различни измерения, които трудно ще бъдат а, хармонизирани и сближени. И в крайна сметка ще се постигне един единен стандарт. Въпросът е кога ще стане това. А, също еднаквяването на стандартите ще помогне за придаване на завършен вид на единия вътрешен пазар. Това е една важна цел – ние имаме и една педагогическа задача. Аз се опитах да го приложа и по време на моята работа. Трябва да по-скоро да поощряваме регионите, държавите членки, а не да ги санкционираме. Така че а, те да работят по-ефективно, да постигат по-добри резултати. И на фона на тази философия ви моля да разберете как ние подхождаме а, към връщането на средствата и корекциите. Когато държавите членки се справят с тези корекции и сами ги извършат, аз смятам, че държавите членки трябва да получат възможността първоначално на неправомерно използваните средства в рамките на определени програми да могат да ги използват за други програми. От една страна е нуждата от корекции, а от друга страна стои една малка сума на възстановените средства, които са били отпуснати неправомерно. Трябва да се даде възможност на тези средства, които не са ам, и приложени правомерно, да има възможност да се инвестират някъде другаде. Това е от една а, страна, а, което исках да кажа и аз поддържам този принцип. От друга страна, трябва да се прави разлика между системни и индивидуални грешки. Системни грешки се допускат, когато една държава членка не е, спазва европейските разпоредби или не ги хармонизира съгласно националните разпоредби. Трябва да се е, водят преговори с съответната държава, да се намери къде е грешката, да се, извърши, да се извършат определени корекции в проекти, които са в рамките на този систематичен проект. И след това е задача на самата държава членка да раз, да определи тези грешки в отделните проекти и да възстанови неправомерно изплатените средства. Някои държави членки, разбира се, не са въодушевени от идеята за финансови корекции. И някой път се стига до там, че стигаме до съда на европейските общности. В началото се тръгва от Европейската комисия, която посочва проблеми, се стига до а, крайния етап, където се извършват финансовите а, корекции. Ако този период на реакция се съкрати, това ще доведе до повишаване на ефективността на системата. Искам да, благодаря, искам да помоля генералния директор на АДАН да каже нещо по отношение на достоверността. Е, беше спомената тук и отговорността на отделните служители. Комисарите поемат отговорността, като обобщават годишния доклад в един синтезиран доклад – и в този доклад се съдържат нашите политически, политически ангажименти. Този доклад се предава и на Европейския парламент. Значи има два типа отговорност. Политическата отговорност на комисията и политическата отговорност на а, отделните служби. Относно упростяването. Не искам да става много подробен, за да можем и да дискутираме тези теми. Трябва да се случат някои неща. Искам да припомня, че една част от административните разходи а, се извършват в държавите членки. Трябва те да кажат какво могат да направят, за да намалят тази бюрократична тежест. Значи, при внасянето на молбата на крайния бенефициент и възстановяването на средствата на крайния бенефициент, това трае около 6 до 8 месеца. И 2 месеца е срока в Брюксел. И гражданите не са доволни от това. Аз също искам тази ситуация да се промени и системата да бъде доразвита. Сега може би ще вземе думата генерален директор Арно. Ja, vielen Dank. Das Problem, was in meinem Aktivitätsbericht beschrieben Благодаря. Това, което беше написано в годишния доклад за действията, беше един проблем, който се отнася до тези 38 програми от общо 79-те, за които не бях сигурен и уверен в тяхното изпълнение. В някои държави, членки и региони програмите не бяха изготвени и а, някои държави не бяха готови с, с своите проверки за съвместимост. С засегнатите региони и държави членки много много малки суми са били изплатени от самите тях и много държавите членки не са провели проверки. Е, ние сме за това, което и вие искахте да се промени системата. Ние сме предприели действия в тази посока. В всички случаи, в които не бях сигурен в тяхната достоверност, поисках прекратяване на изплащане на средствата и някои случаи бяха отнесени към съда. Ние чакаме решението на съда и се надяваме такива случаи да не бъдат повтаряни в бъдеще. Комисар Андор, госпожи и господа, нека да благодаря на господин Хаджи Маркаки за неговия анализ определено мога да кажа, че неговата оценка и идентифициране на основните предизвикателства отговарят на онова, което ние смятаме по въпроса, поне що се отнася до социалния и кохезонния фонд. По отношение на доклада, годишния доклад и неговото подписване, мога да кажа това, което каза комисар Хан. Ние следваме стандартите на комисията, става въпрос за един хоризонтален въпрос и е, нашата генерална дирекция следва същия модел като другите генерални дирекции. Нека да поговоря по някои от основните въпроси, които бяха повдигнати от докладчика. Например, практиката за временни спиране и прекъсвания, както и някои от задачите за бъдещия период Едни от тях са свързани с упростяването и може би с нещо повече. По отношение на спиранията и прекъсванията, искам да подчертая, че това е важна разлика между настоящия период и предишни периоди. Това допринесе за подобряване на качеството, но това не е цел сама по себе си. Това е инструмент, това е начин да се подобри качеството на управлението и системите за контрол в държавите членки, но тази практика трябва да се използва по един конструктивен начин, за да се подмогнат държавите членки, за да постигнате едно по-добро качество и количество на освоените европейски средства. Това не е нещо автоматично, но не е и политическо решение. Това е нещо по средата, това е решение свързано с управлението. И има доказателства, че има непрекъснат контакт между генералните дирекции и потребителите на фондовете. Налице е капацитет за идентификация на грешки по времето, когато се използват фондовете и се разгръщат проектите. Току-що ви обясних философията на тази практика и смятам, че ще продължим да постигаме добри резултати отвъд допринасянето за подобрението за настоящия период. Вярно е, че вероятно, бъдещото упростяване ще доведе до по-низко ниво на грешките. Искаме да положим максимални усилия, за да очертаем какви допълнителни стъпки могат да се предприемат за допълнително упростяване, за по-прости правила по отношение на допустимостта, например, след 2013 година, тъй като според мен това е реалистичният хоризонт по значими стъпки могат да се направят едва за следващия финансов период, финансова перспектива, не и преди това. Това не е обаче единствената област, в която се опитваме да намерим нови начини на действие. Освен това, ясно е, че трябва да положим по-големи усилия относно различните типове оценки, за да демонстрираме, че парите на европейските данакоплаци, се използват по начин, по който е са от полза за Европа и за европейските граждани на общо европейско ниво. Затова трябва да разработим малко по-различна система за оценка, която да се основава на постигнатите резултати. Това е работа, която и в момента тече. Естествено ще имаме нужда от време и ще използваме и информацията, която получаваме чрез консултирането на всички заинтересовани лица, както и парламента и съвета. Благодаря. Благодаря. Госпожа Гресле. Благодаря. Аз не съм сигурна какво точно можем да направим с този доклад на Сметната палата за 2009 година. 50% от програмите не са били финансирани от структурните фондове, ако аз интерпретирам нещата правилно. От фонда за развитие има много програми, които не са били финансирани. И така се стига до бюджетен излишък. Аз не отказвам да се занимавам с а, цифри, които не са достоверни и не казват нищо. Искам да знам а, какво се случва с бюджетните излишъци от 2009 година, какво ще правим с а, тях. Нашия проблем са държавите членки, които не са били в състояние до сега да управляват програмите по начин, по който е правилен съществува проблем, с който трябва да се справим. Какво ще правим? Какво планира комисията в тази насока? И а, ако се а, позволи един проект да се заменя с друг, когато възникнат проблеми, не знам дали е най-правилният подход. Аз прочетох отговора а, на нашите въпроси, писмените отговори, които ни подадохте. А, Споменате финансовия регламент. Един от въпросите се отнася до качеството на контрола. Това, което оказа сметната пола, 30% и 70%. Каква, какъв е смисълът на екс-анте проверките? 70% от случаите нищо не е открито, така че не може да възлагаме много надежди на екс-анте проверките. Какви други възможности има? Така че, когато се извършват проверки, да се установяват проблемите. А, относно въпроса за възстановяването на средствата, а, трябва да говорим за прозрачността на процедурата за възстановяването на средствата. Трябва да се знае Какви средства ще постъпят обратно в касата в края на годината? Колко са били изплатени неравномерно и колко е трябвало да бъдат възстановени, а колко са възстановени на практика? Ще е добре, ако можем да подобрим този процес. Вие казахте, че искате да се запази тази а, възможност, средствата да се преливат от един проект в друг, но въпросът е какви са вашите предложения за а, покачване на прозрачността. Към господин Андор един а, въпрос. Последната седмица се занимах с, с проект за 100% финансиране, който беше одобрен миналата година. Проект, който се нарича Социална държава. 15% са финансиране над, адми... над стоеността на административните разходи. 50 000 евро за административни разходи са били отпуснати. Трябва да има изявления в пресата. В Берлин обаче те а, получават своите изявления с корекции. Изявленията свързани с изпълнението на този проект. Благодаря ви. Анне Паяндор, прего. Комисар Хан. Благодаря. Въпросът на госпожа Гресле се отнася до възможността за разходване на средствата. Две неща искам да кажа. От една страна, да, има леко удължаване на срока. Това се дължи на следното. Периода до 2006 година дадохме възможност за удължаване на срока за изпълнението на проектите и бюджетите в държавите членки бяха използвани максимално. На второ място Възоснова на редицата програми за економическо възстановяване в държавите членки, също такива програми имаше и на европейско а, ниво, те получиха положителна оценка, но някои казаха, а, че а, имат проекти, които могат да финансирани а, в а, рамките на този план за възстановяване а други казват, че могат да бъдат финансирани от регионалните а, бюджети. Обаче а, регионалните средства са на разположение за 7 години, а европейските за година 2. Е, ето защо, като имам предвид тези два компонента, се получи е, закъснение. Аз обаче съм убеден, че в края на периода ние ще на а, ваксаме. Ние сме много прецизни при изготвянето на бюджета и тази година ще използваме изготвения бюджет. А, ние използвахме максимално а, нашият експертен опит и добрата ни воля. Относно качеството на проверките, това е една тема, свързана с многогодишността на нашите проекти. А, някои проверки екс-анте не са приключени, защото а, не е предоставена достатъчна информация и защото проектите не са приключени. Относно темата за грешките, която вие споменахте, Искам да ви припомня, че годишния одит на Сметната палата се прилага след а, а, първото ниво на аудитиране. Ние имаме три такива нива. Ето защо аз дадох такова предложение и смятам, че трябва да, един, да има един общ подход, така че Сметната палата да извърши контрол след приключването на финансовия период и да се констатира процента на грешки, който да се използва в годишния доклад. Така че това ще е добре, за да бъде системата по-достоверна. Следващата година ще бъде изготвен нов формуляр, който ще бъде предоставен на държавите членки и ам, процента на грешките ще бъде разпределен съгласно отделните програми. Смятам, че ще минат година или две, докато се стигне до там държавите членки да имат еднакви стандарти и да имат един единен формуляр. Sulla domanda che l'aveva fatta la collega Gressle sul progetto. Искате ли да дадете отговор на госпожа Гресле? по отношение на този проект. Комисар Андор, госпожо Гресле, не сме взели с нас отделна документация за конкретни проекти. Ако искате подробности, естествено ще ви ги предоставим допълнително, но това не е нещо, с което сме се подготвили сега. Herr Kommissar, ich wollte Sie nicht in Господин комисар, аз не исках да ви объркам, но исках просто да се констатира дали на европейско ниво може да се определя, дали на регионално ниво трябва да се дава изявление в пресата. Well, uh, има голям обем информация, която има публичен характер относно е, фондовете за сближаване и финансирането на проекти. Не смятам, че това е въпрос, е, който би създал проблеми по отношение на оценката или настоящото състояние на, на нещата. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на Сметната палата за този доклад. Имам един въпрос е, към комисара по регионално развитие. Мисля, че той извърши отлична работа по отношение на оформянето на бъдещето на структурните фондове. Има напредък по отношение на намалението на грешките, значи намалението за структурните фондове е от 11% на 5%. Това показва сериозен напредък Ами, голяма част от грешките са всъщност нещо, което на плещите на държавите членки. Те са отговорни за тях. Искам обаче да дам един пример, в който може да има грешка, която е преднамерена. Една компания, която се нарича T Company в Великобритания, направи нещо, което доведе до загуба на работни места. Те от открих един нов завод в Полша, който беше подпомогнат от Европейския фонд за регионално развитие. Аз зададох въпрос за този конкретен случай и комисаря говори, че няма проблеми, защото тази компания технически погледното е всъщност малко или средно предприятие и има възможност да се ползва от подобни фондове. Искам обаче да попитам, това ли е правил начин да се използват структурните фондове и може ли да се разгледат а, такива практики а, за бъдеще? Как може те да се спрат, тъй като това е просто преместване на компания и не би трябвало тя да се ползва от средства. Може би правилата трябва да се преразглеждат, за да не се случи нещо подобно за бъдеще. Комисар Андор. Съвсем искрено ще ви кажа, че това е един труден въпрос, защото служителите в този регион, които бяха засегнати, са в затруднена ситуация, защото до сега региона беше в много добро економическо състояние. Често се случва на европейско а, ниво, че а, предприятията да сменят а, своето, своето седалище и въобще място на производство. Имаше и подобен случай за една модна верига, която имаше център за дистрибуция близо до Париж и един друг център щеше да бъде изграден тук близо до Брюксел, въпреки че разстоянието не е голямо и беше взето решение този център тук да се ръководи от белгийска дъщерна фирма. Разбира се, в този център близо до Париж бяха загубени някои работни места. Тук стои а, въпроса свързан с единия вътрешен пазар. Съществуват ясни правила за преместване седалището на една фирма. И се поощрява в рамките на 5 години преместването на една фирма от един регион, който е проспериращ, в регион, който е економически по-изостанал. Ето защо в Полша ще бъде изграден друг център. Това поне е моята информация до сега. И са отпуснати и европейски средства. Използвам ситуацията, за да спомена този случай тук – и казвам, заявявам тук пред парламента и пред тази комисия. Това е един принципен проблем. Познавам и случаи, при които в рамките на държава членка предприятието или дружеството а, премества своето седалище. Защото а, по този начин могат да се използват различни средства от Европейския съюз. Дали в областта на сближаването или на економическото възстановяване. Има обаче конфронтации с по-големите предприятия. Всички е, депутати представляват своите избирателни региони. Ние се намираме в една глобална конкуренция, независимо дали става въпрос за Европа или не. Предприятията могат да излязат и извън рамките на Европейския съюз могат да отидат в Китай или в Индия. И така, съжалявам, не мога да ви дам един прост отговор, тъй като въпросът е много сложен. Съвсем отговорно заявявам, че не е лесно да се отговори на, на, а, този въпрос. Да, казвам, че има ясни правила за смяна на седалището на предприятието в рамките на 5 години, но когато се използват средства Европейския съюз, това не е възможно. Но ситуацията все пак е доста сложна. По конкретния въпрос аз възложих на моята служба да се занимае по-обстойно. Господин Андреасън. Thank you, Chairman. Благодаря, господин председател. Първо един въпрос. към госпожа Калилайт. Може ли да се измери по някакъв начин намаляването на грешките в структурните и кохизионния фонд? Фонд е свързано с намаляването на изпълнените програми поради намаления капацитет за собствено финансиране в повечето държави членки. Към комисарите господин Андор и господин Хан. Как бихте реагирали на днешната публикация в Financial, Financial Times на доклад за структурните и кохизионния фондове? Става въпрос за това как европейско финансиране стига до ръцете на а, италианската мафия. По-специално сега към господин Андор. Защо смятате, че Европейския съюз няма задължението, което имат банките, да излизат с а, финансов, отчет, а, финансов отчет на текущото състояние, както го правят банките. А, също знам за а, дружества в а, Ирландия, които а, са се преместили от среда с ниски, ниско данъчно облагане в Польша само заради финансовите а, субсидии и инициативи. А, и по какъв начин ще реагира Европейския съюз и какво ще каже за хората, които поради това са загубили работните си места в а, Ирландия? Председателят дава думата на госпожа Калилайт. Лайт докъде намаляването на грешката е следствие от липсата на собствено финансиране от държавите членки, трудно е да се каже. Вярно е, че ниско е нивото на изпълнение на програмите за периода 7-13 година. Няма да е толкова високо нивото на освояване, колкото се надявахме преди. От друга страна, държавите членки все още използват средства от предния програмен период а, и а, няма много а, оплаквания, че не се, няма, не се осигуряват средства от европейска страна. По време на този период, а, когато комисията уреждаше новия период, ком... държавите членки продължаваха да разходват средства от стария период, така че имаше средства от европейска страна. Да, липсата на средства за собствено финансиране от схемата за съфинансиране. Трудно е да се проследи това, но не ми е ясно, който и да било от проектите, които ние сме проверявали в държавите членки, да е бил спрян поради липса на средства за съфинансиране. Сега, от друга страна, ако не разходвате средства, вярно е, няма как да има грешки. И за това прогнозите за новия период а, действително могат да са повлияни като частота на грешките от а, обема на изпълняване на а, програмите. Естествено, окончателни данни за грешките ще дойдат чак след като са анализирани всички декларации и отново могат да се вдигнат до по-високо ниво. Комисарят Хан. Отново по темата за преместване на седалището на дружествата. В Европа има е, различни данъчни економически системи, е, които са атрактивни или неатрактивни за отделните дружества, когато те взимат такъв вид решение. прави се проучвания на отделните мотиви за това, кое място представлява най-голям интерес за отделните предприятия. Искам да кажа, че пери непряко финансиране, данъчната среда играе голяма роля. Е, има нужда от хармонизиране на правилата и системите. Относно статията, е, от една страна се изразява критика критика, че не се отпускат достатъчно а, средства, а по-надолу чета, че а, бюрокрацията, която упражнява контрол, води до там, че не се отпускат а, средства. Разбира се, съществува една бюрокрация, а, която пречи ам, особено на малките и средни предприятия да подават заявления за европейски средства. И относно упрека, че парите отиват в ръцете на мафията, аз не го разбирам този упрек. Трябва да, полг... трябва да а, се доверим на докладите на... и отчетите на държавите членки, а, извършват се проверки, а, издават се атестации и уверения Качеството на одита е високо. А, одита ще бъде провеждан и в бъдеще. Част от плана за действие за 2008 година е да се концентрираме върху най-рисковите участници и там да има по-засилен контрол. Но не трябва да стигматизираме отделните държави и членки. Знаем, че има големи предизвикателства, ние се борим с тях, искаме нещата да протичат нормално, законосъобразно. Трябва обаче да проявяваме нулева толерантност. Ако има а, случай на правомерно а, разходване на средства, те да бъдат отнесени към Светната палата и съда. Е, Относно статията в Financial Times, естествено, а, от голямо значение, че такъв сериозен вестник обръща внимание на на кохезионната политика и структурните фондове. Това е един вестник, който много от нас четат ежедневно. И макар и да е неприятно, няма как да се съгласим с всички обвинения и заключения, които се отправят там. Ще съберем обаче данни, ще направим обстойни анализи. И действително някои от заключения там са много подвеждащи. Но естествено, като се публикува нещо такова, трябва внимателно да се занимаем с случая и да видим доколко има а, сериозни доказателства в подкрепа на тази статия. По въпроса за естеството на европейските финансови инструменти в сравнение с частното финансиране, аз мисля, че това е нещо много важно. Трябва да правим разлика между практиките за финансиране на частния пазар и нашите. За частния пазар финансирането и рефинансирането зависи от капацитета за докладване на ликвидност, на платежоспособност по всяко време. Такива частни практики за финансиране са из основи е, различни от публичното финансиране, което се практикува в Европейския съюз с европейските финансови инструменти. Рефинансирането в Европейския съюз не зависи от частни източници. Именно за това капацитетът няма нужда да се доказва на базата на регулярно отчитане на текущата, текущата сметка. Подобен капацитет може да се изгражда чрез големи инвестиции, но според мен това биха били излишни инвестиции, това биха били пари на накопатеца на вятъра, понеже показателите няма как да се оползотворят за практически цели. И поради това не е необходимо такъв капацитет да се изгражда. Трябва ни а, такова отчитане, което да бъде точно, достоверно, отговорно, а, със съответните системи за контрол, което да дава на данакоплатеца да разбере как се разходват евро, европейските а, средства. Имаше и допълнителен въпрос за фонда за глобализация, как се използва при преместванията. Това е един фонд, който се съсредоточава изцяло върху последиците от преместването на работната сила, най-вече при широкомащабни съкръщения. Ирландския случай по-специално, закриването на дружеството в Ирландия и преместването и което води до освобождаване на а, служители в Ирландия и после почват да ползват а, полски съоръжения. Това не е а, е, толкова обичайен случай. Не е нещо типично. Естествено, проведе се щателно разследване на този случай, но а, то не установи никакви нередности. Естествено, се провериха и евентуални политически мотиви, но искам още веднъж да подчертая, че това не е обичайна практика при ползването на глобалния фонд. И това е един фонд, който в последните години се използва най-вече да се противодейства на следствията от кризата върху работниците и според доклад на самия ви парламент, това е особено полезен инструмент. Сметната палата за тяхната добра работа, както и на комисарите за тяхните представения. Искам да се извиня, господа комисари, че се обръщам с гръб към вас, но това е само заради микрофона. Както вече доста колеги споменаха, хубаво е, че наблюдаваме тенденция на намаление на нередностите, която се подобрява прогресивно. Хубаво е, че виждаме ангажираност в лицето и на двама ви за подобряване на системите за контрол, но в същото време е разочароващо да продължаваме да виждаме за поредна година подобни коментари и забележки на Сметната палата, каквито са на лице и в последните 15 години. Тази година, например, процента грешки в областта на кохезионната политика е спаднал значително от е, миналогодишните 11%, което е добра новина, но няма достатъчно доказателства дали това не се дължи на конкретния подбор от държави. Искам да използвам възможността да задам първо няколко въпроса към комисар Андор и след това към комисар Хан – Всъщност въпросът ми към вас, е, господин Андор, е следствие от писмения въпрос, който ви бях задала. Ще го прочета на английски. According to the court, at least 30% според съда 30% от грешките са могли да се коригират от държавите членки. Как комисията следи е, случаи тогава, когато има такива м, пропуски? Представителя на Сметната палата в отговора вие давате подробно обяснение, но тук има едно изречение, което наистина не мога да разбера логически какво означава. Вие казвате For these cases за тези случаи, в тези случаи изглежда, че контролните механизми са сработили, но не са били в състояние да определят грешката. Обхващат тези одити, което е многогодишната рамка, контролните системи, така наречения field audit, не обхваща ежегодно нередностите. Но как е възможно системите на контрол да работят и в същото време да не засичат грешки? Бих е, ви била благодарна, ако разясните какви ще бъдат конкретните действия и ангажименти на комисията наистина за подобряване ефективността на системите на контрол. И втория ми въпрос е свързан с годишния отчет за дейността на Генерална дирекция за етост и социални въпроси в който са изразени резерви относно контролните системи в няколко държави членки за общо 38 оперативни програми с риск за около 75 милиона евро. В тази връзка докладът, годишният, доклад, годишния отчет казва, отново на английски ще го прочета, рискът от е, пропуски в системата от 2007 до 2013 година за междинни плащане, плащания през 2009 е нисък 1,6%. От системни недостатъци се определя като нисък, но в този годишен отчет по-надолу самата генерална дирекция допуска, че цифрата може да е подценена. Всъщност, може ли комисията да гарантира, че този процент не е чувствително по-висок, след като самите вие допускате това? и с какви механизми разполагате за установяване на тези несъответствия? Към комисар Хан, Вашият годишен отчет за дейността на Генерална дирекция регионална политика показва, че процедурите за оценка на съответствие на контролните системи на 46 програми не са приключили към края на годината. Това представлява повече от 14% от всички програми, което според мен е сериозен алармен сигнал и бих искала да ви попитам в тази връзка кои са основните проблеми, с които се сблъскват страните членки и какви действия предприема самата Европейска комисия за справяне с подобни ситуации и кои са най-рисковите области идентифицирани от комисията и в тази връзка да отправя една молба или по-скоро апел към вас, е, който беше споменат и от колегите преди мен. Наистина, за да можем да си вършим по-добре работата, ние от комисията по бюджетен контрол имаме нужда от повече данни, от повече и по-конкретни данни от Европейската комисия и съответно статистика за силните и слабите страни на националните контролни системи Имам предвид разделени не само по политики, но и по страни членки. Защото само на базата на тези конкретни данни Европейския парламент може реално да оцени нивата на грешки в отделните страни членки, дали те съответстват на една добре или зле работеща система и в крайна сметка дали интересите на данакоплаците са ефективно защитени. Благодаря. Uh, Комисар Андор, по първата част на въпроса говорим за ефективността на одита говорихте за случаи, в които системата за контрол е действала, но не е установила нивото на грешки по достатъчно ефективен начин. Приемам, че това обяснение не е, е кой знае колко добро. Комисията обаче е, иска да има план за действие и наблюдава изпълнението. В е, по-сериозни случаи прилагаме корекции от 5 до 10%, но това е плоска ставка, фиксирана ставка. Вие казахте, че повечето грешки от сметната палата са могли да бъдат открити чрез така наречения field audit – Не трябва да се забравя, че имаме многогодишна рамка и така наречените одити на място се правят на един по-късен етап. Те не се правят веднага след приключването на отделните индивидуални операции, тъй като има срокове за отчетността. За тези конкретни случаи имаме примери, в които контрола е действал, но не е могъл да идентифицира нивото на грешката. Затова е важно ние да анализираме по-добре дизайна на системите за контрол, за да може да ги направим по-ефективни. Естествено, някои грешки ще остават неразкрити независимо дали има полеви контрол или не. И всъщност затова използваме точно този израз. Комисар Хан. Да, мога да се присъединя към казаното от колегата Андър. Още една бележка, свързана с качеството. Да, когато говорим за 30%, които могат да бъдат признати, това не може да е един процент, който пробужда задоволство у нас. Трябва да работим по усърдно в тази насока. Ние се опитваме да обучаваме нашите служители на място и по този начин да се покачи качеството. И така сме изправени пред ситуацията, че ние обучаваме служители, след това има е, смяна на управлението и а, е, ръководните кадри се сменят. Кадри, които ние сме обучавали години наред. И така се връщаме в е, изходна позиция. Не знам дали мога да реша този а, въпрос, но при преговорите с държавите членки и при разговорите за следващия финансов период ще засегнем този въпрос, защото това е един истински проблем, пред който сме изправени. И това е проблем не само в новите държави членки, е, и в такива, които са а, дългогодишни членки на Европейския съюз. Имаме нужда от стабилност в администрацията, за да може да се стигне до едно по-високо качество. Относно въпросът, свързан с проблемите в програмите, ще помоля господин Андър а, да обясни този въпрос. Миналата година имаше редица програми, в които оценката на системите за контрол не беше пълна, не беше готова. От тогава насам сме направили значителен напредък. Имаме още 6 програми, по които оценката на системите за контрол не е добра, затова не плащаме в момента. Две от тях са в Германия – няколко от тях са програми за териториално сътрудничество. Има и една-две програми в Италия, ако не се лъжа. Проблема защо закъсняваме толкова много е свързан с вътрешни особености на държавите членки. Например, има проблем с компетенциите по отношение на контрола, между различните региони в държавите членки или пък проблеми, които съществуват между управленските органи и органите за одит и контрол в държавите членки като цяло. Както вече ви казах, повечето от тези проблеми могат да бъдат разрешени, но за съжаление миналата година имахме много малка степен на сигурност по отношение на програмите. Това положение сега е доста по-добро, с изключение на тези 6, за които говорих. Колегата Скинер, благодаря. Е, господа комисари, благодаря ви за това, че сте тук. Е, изпратих е, ви писма. Следя дебат. Част от нещата, които исках да задам, вече се поясниха. Много хора в юго Англия ще съжалят, когато чуят, че определението за МСП всъщност им струва работните места. Ако финансовите е, въпроси е, и е, финансовите прагове не помогнат на нас, а помагат на поляците, това няма да е добре, защото това е огромна фабрика. Това не е само едно малко средно или средно предприятие и би трябвало да си поискаме парите обратно тогава. Ами, е, по силата е, на дефиницията, която вие давате, може да преместим Volkswagen в е, Чехия, например, от Германия. Не можем да разчитаме само на дефиницията за МСП. Нека да стигнем до дъното на нещата. Може ли да кажете конкретно на полските органи, че това не е едно малко или средно предприятие? Не смятам, че контрола, който е описан, упраж... се е упражнил, е, отговаря на дефиницията за контрол, която би трябвало да се следва. Надявам се, че ще разгледате този проблем. Аз вече потвърдих, е, ще проверя този случай, защото две държави са засегнати. Ще видим е, какво ще постигнем като резултати. Ще си направим изводите за по-нататъчните ни действия дали грешките са свързани с определението за МСП или грешките са от друг вид. При проверката на заявлението полските органи са взели правилното решение в рамките на заявлението за този проект и проекта, който им е представен. Сега изглежда обаче, че нещата се представят по друг начин. И това е причината, поради която аз възложих на моята служба случая да бъде проучен. Сега не мога да ви представя някакви резултати, Мога само да ви кажа, че ние а, знаем за този случай, ще го проверим, но искам да зная, че полските а, органи принципно са взели правилното решение въз основа на документацията, която им е представена. Колегата Олбрехт. Yes, uh, uh, uh, Благодаря, господин председател. Уважаеми господа комисари. Имам някои съмнения по отношение на тълкуването на цифрите. Защото ставаме свидетели на ситуация, според която след големите промени в кохезионната политика, някои от нас смятат, че тези промени са довели до успеха, други до катастрофа. А цифрите са едни и същи. Или пък може да не е катастрофа, но малко по-малка катастрофа от преди. Обаче цифрите са едни и същи. Сега, за да поясним, имам въпрос към Сметната палата. Защото те са осъществили контрола. Просто дайте ни пояснение и е, ни дайте ясна информация какво се случва. Аз се опитвах да запиша цифрите. Тук в а, парламента се говори, че има 35% на грешки и така нататък. Това не е вярно. Отбелязах си, че от квотите имаме 36%, които са грешки. 36% в които има една или повече грешки. 36% от тези са измерими грешки. Значи това не са 36, това са половината грешки. След това стигате изведнъж до 5% или до 3%. Вие казахте, че не е 11 е, до 5, а 11 до 3%. Стигаме от 11 на 3%. Въпросът е какво искаме да обсъдим от политическа гледна точка. Искаме да кажем, че нещо се е случило и затова сме стигнали от 11 до 3%, макар че и докладчика каза, че това вероятно е, е просто инцидент, е, случайно е. Възможно ли е да има наистина такова намаление или нещо се е случило? Може би цифрата 11 е грешна, а не цифрата 3. Е, може би 11 и 3 са грешни. Може би това са плащания, които са само в една година. Е, кажете ни какво се случва. Аз дойдох с положителна настройка, сега обаче чувам негативни коментари и си мисля, че нещо не е наред, след като сме стигнали до толкова ниско ниво на грешките. Е, какво ще кажете за квотите? Как прави решението сметната палата. Какви региони и държави се избират за научната дейност? Това се прави случайно или има специален метод, или има различни методи за определяне на квотите. Как се определят квотите? Дайте ни тази информация. Дали става въпрос за политическо решение? Нека да вземем най-добрите или най-лошите, например, или се извършва консултантска дейност в комисията. Защото следващата година ще кажем, че сега няма 3%, пак 5%, защо сте променили квотите. Това не е решение на въпрос. Третия ми въпрос. Нещо не върви както трябва и това не е само наше мнение в комисията по отношение на обществените поръчки. Нека да ни каже Сметната палата какво се случва. Е, няма достатъчно добро европейско законодателство или държавите членки правят грешки или има грешки е, на институциите, макар че всичко върви както трябва. Какво ще каже комисията за тези обществени поръчки и грешките, свързани е, с тях? Имаме различна информация, която идва по отношение на тези обществени поръчки. И последния въпрос, който е към комисията, може би не е днес му е мястото, Имахме едно заседание по отношение на възстановяване на неправомерно платените е, средства и там се каза, че не става въпрос за 700 милиона, става въпрос за много по-голяма сума. Какво става отново е въпроса. Как можем да тълкуваме цифрите, които ни представя Сметната палата? На второ място, как се избират квотите от страна на Сметната палата? И на трето място, какво става с обществените поръчки? Благодаря. Госпожа Калюлайд. Лайд. Благодаря за възможността да отговоря. Аз всъщност се опитвах да взема думата още след предния коментар. Там се каза, че резултата на одита идва от начина по който са правени извадките. Сметната палата прави извадка от плащанията, които са заявени и за които е имало възстановяване. Междинни и окончателни плащания. Не правим одит на авансови плащания, защото има риск за една такава процедура. Така че ние не можем да оказвам да оказваме влияние върху това кой е, прави декларация, за каква сума 10 милиарда, 20 милиарда, 30 милиарда. Ние не можем да контролираме това така или иначе. Онова, което правим е да контролираме еврото, което е изразходено, всяко едно евро, което е изразходено и е, сега сме проучили 180 е, е, транзакции. Това е един, един, една двупосочна улица. Нашата методология 12% преди 3 години, 10% преди две години, 10% миналата година и 3% тази година. Всички тези цифри са резултат от една и съща методология. Ние не се консултираме с когото и да било, когато изготвяме извадката. Извадката се прави на абсолютно случайен принцип, но ако обема на плащане за една година е бил нисък, то плащането може да не е чак толкова представително за съответната година. Както казах в моето уводно слово, може да има конкретни характеристики. Една от тях определено е следната. Ако една оперативна програма не иска чак толкова много средства от Комисията за възстановяване, може би ще се отнеме повече време, за да се проверят отделните декларации. Това е проблем на поведението. И не можем точно да кажем как точно е постигнат този резултат. Искам да подчертая обаче, че извадките се правят на абсолютно случайен принцип. Това е било преди, така ще бъде и за бъдеще. Цялостният резултат на управлението на качеството трябва да бъде разгледан в рамките на комисията. Ние аудитираме държавите членки и винаги правим извадка на случайен принцип. По отношение на обществените поръчки дали имаме различно отношение, отколкото комисията. Грешките, които открихме, е, по отношение на тях е, сме е, съгласни. Когато извършим одита, стигаме до някакво споразумение. Въпросът е какво се прави след това. Ако грешките не са сериозни и има известна степен на информация относно измеримите грешки, то Сметната палата няма да придаде измерим характер. Ако грешките са сериозни, то тогава ние придаваме количествен размер на 100%. Комисията се опитва от друга страна да управлява разходите. Ако ние приемем позицията, че има сериозни грешки, например при една обществена поръчка 100% е, са недопустими разходи, комисията трябва да се намеси е, но е възможно при проучването от страна на комисията да има някакво разминаване с 10-20%. Ние имаме един конкретен подход за придаване на количествено измерение или не, защото ние сме аудитори, а пък комисията управлява. да мога да потвърдя това, което беше казано от госпожа Калоят. Има различни тълкувания на ам, грешките, свързани с а, тръжните процедури. А, дигитализирането има аргументи за и против. Трябва да се избере един а, подход – който да включва стойности 2, 5, 10, 25 и 100%, в зависимост от размера на грешките. И, както казах, в зависимост от размера на грешките ще се прилага този механизъм. Темата свързана с обществените поръчки. Това е една тема, с която постоянно се занимавам. 80% от грешките са направени в а, а, тази област. Съществува една специфична функция и за другите области. В правомощията на комисията е как ще бъдат изготвени законодателните разпоредби. крайна а, сметка Последствие виждаме къде съществуват а, проблемите. Господин Барние състави една работна група, която се занимава с този въпрос и дали съществуват допълнителни възможности. А, ще се радваме а, и на едно сътрудничество с, с Сметната палата, така че да има, разполагаме с повече информация за грешките. В общ интерес е така да структурираме нещата, че да се стремим към едни прозрачни правила за тръжните процедури. и не трябва да допускаме тълкуването на грешките да или различното тълкуване на грешките да доведе до там, че а, те трудно да бъдат отстранявани. 4 милиарда от 94 до 2006 година 6,3 са били из използвани. Разликата се дължи на това, че все още не е приключен периода 2000-2006 година. Все още не са приключили разходи, разговорите с държавите членки. Но и това ще свършим. Колегата Велнер. Благодаря, господин председател. Аз зададох въпрос номер 28 по отношение на регионалните фондове. Грешките, които са споменати там и прекратените плащания от самия въпрос се вижда, че Нещата са доста сложни, таблиците са много сложни. Независимо как тълкуваме таблиците обаче, става въпрос за изключително много пари. Само средствата, които са приети след корекции са 2,7 милиарда по отношение на ФРР и имаме 1 милиарда, които са осъществени като средства, така че това са огромни пари когато говорим за тези 2,7 милиарда приети корекции, ако правилно съм разбрал, това е сума, за която има договореност с държавите членки, тъй като когато има корекции, те трябва да се приемат от държавите членки. Вероятно имало друга сума обаче, която комисията е искала да подложи на разискване. Добре е да имаме някаква представа за това как се променя тази цифра. Например, какво са казали държавите членки и какво е казала комисията, какъв е обема на средства, а пък какво са казали държавите членки и как се е стигнало до тези 2,7 милиарда. Естествено, че има грешки и те трябва да се коригират. Искаме да разберем каква е разликата между онова, което комисията е изтъкнала в началото и в крайна сметка как се е стигнало до тази цифра корекции. През 2010 година, ако правилно съм разбрал, има 43 плащания. Какво става с този процес на прекъсване? Става въпрос за, за временно спрени плащания. Как протича този процес? Освен това, какви принципи ви ръководят? Мисля, че съм задал този въпрос и в писмен вид. Какви принципи ви ръководят, когато вземате решение за временно спиране или прекратяване на плащането? Това автоматичен процес ли е или има някакво политическо решение, независимо дали става въпрос за автоматика или за политика, трябва да има някакъв принцип, който да стои в основата на всичко това когато се взима едно такова решение. Искам да разбера малко повече за тези принципи. И накрая един въпрос. Всъщност искам да развия онова, което съм казал по отношение на националните декларации в номер 29. Естествено, че не може да карате държавите членки да изготвят национални декларации. Преди 6 години аз дойдох в Европейския парламент и никой не изготвяше национални декларации. Сега обаче има 4 държави, които го правят и очевидно това може да се направи. Може да се поеме такава отговорност. А ако не искате да ги принуждавате, е, поне имате ли някаква стратегия, за да може да се накарат повече държави членки да поемат една такава отговорност? Каква е вашата стратегия на работа с държавите членки, за да ги накарате да направят тази стъпка и да правят национални декларации, защото, например, следващата година може да констатираме, че не става просто за 4 държави, ами за 6 или за 8, така че каква е стратегията на комисията за да накара държавите членки да правят такива национални декларации? Zunächst noch einen Nachtrag äh, zur Diskussion. Първо искам да допълня нещо, свързано с дискусията за извадките. Знаем, че през 2009 година две трети от случаите се отнасяха до текущия период и една трета от периода 2000-2006 година. Така че има и разпределение по отделните финансови периоди относно сложността на корекциите. Това е резултат от плана за действие в рамките на новия регламент, новите регламенти всъщност. И Съгласно тези регламенти се дава възможност за прекъсване на изплащането на средства. Може би има случаи, в които не може да се определи а, дали финансовите средства, които са отпуснати, са били много или малко. Грешката е грешка. Но трябва да се прецени все пак как ще подходим в един или друг случай. Важно е да знаем, че нещата не стоят така, че ние бихме се огънали при политически натиск. Трябва да има сътрудничество между Сметната палата, между националните органи, защото когато Сметната палата извършва проверки съответна държава, членка, органите казват това не е така и нещата и ситуацията се изострят. Ние се стремим да провеждаме лични разговори, защото когато се разменят документи, това не е достатъчно. Когато хората говорят и обсъждат нещата, се намира разрешение на проблемите трябва да се определи и в какъв размер трябва да са предприеманите корекции. Говорим за системни грешки. Може да се прилага една единна ставка. Важно е да се знае, че се прави преценка на положителните и отрицателните страни. Важно е държавата членка да приеме нещата каквито са, да коригира проблема. Не е нужно винаги случая да се отнася до съда. Добре е, когато трета страна може да разреши проблема. Сега ще дам думата на господин генералния директор, така че да обрисува някои случаи, някои конкретни случаи. 43 43 е броят на прекъсванията през тази година. Това може да го направи генералният директор, когато не е съгласен с определена ситуация. Той може да, изисква, да, да изиска такова прекъсване. Ако нещата се подобрят, прекъсването се премахва и нещата продължават. Ако в рамките на 6 месеца няма задоволително решение, то тогава се стига до там, че се прави и отправя искане към комисията за безсрочно прекратяване на тези средства. Механизмът изглежда ефективен – и а, средното прекъсване е в размер на 3 месеца, максимум до 6 месеца. В момента има 43 такива случая. Имало 43 случая. Трябва да се подобри културата в това отношение в някои от държавите членки. I, before I take a decision of an interruption. The first source Първият източник, на който искам да се позова от оперативните екипи, е, това е всъщност работата ми с хората по регионите и мисиите, които изпращаме там и които носят информация, която се извлекли от там. След това собствения ми екип аудитори, които посещават обектите на място и нашия подход е изцяло основан на риска. Т.е. отиваме в онези е, региони, където анализът е, на риска показва, че е, са възможни конкретни проблеми. Третият източник са външните, източник са външните източници на информация, националните сметни палати, техните доклади и сигнали, които получаваме. Някоя част от тази информация трябва да проверявам преди да предприема някакви действия, за да се уверя в а, нейната надежност. Трябва да се уверя, че това, което се казва в един сигнал, всъщност е съответства на действителността повечето случаи получавам а, обаче информация от а, мисиите за одит, които а, изпращаме. И обикновено в рамките на около седмица след мисия за одит имам предварителен доклад, който вече е идентифицирал определени проблеми. После следваме вътрешна процедура. Събирам всички а, колеги, които работят по този регион, а, анализираме положението и решаваме доколко сме действително в ситуация на несигурност. Ако нямаме достатъчно гаранции за надежност и за редовност, ние можем да спрем временните, междинните плащания. Естествено, свързваме се с държавите членки и обсъждаме това с тях. Обикновено след е, до няколко месеца продължа, е, освобождаваме плащанията от 20 25 до 30, до 30 са спиранията, е, които тази година сме направили. Ако не, се, съгла... не достигнем до съгласие с държавата членка, че има някаква нередност, Следваме много о, строга процедура за разрешаване на противоречия. Нашите е, експерти с експертите на държавите членки и обменяме информация по особено явен и прозрачен начин. След този обмен на информация е, да решаваме дали да наложим финансови корекции, дали е, да спрем плащанията или не. И естествено се обръщаме до към комисията за политическо решение относно спирането на плащанията. Често пъти, както показва моя опит с новата система, тази такива проблеми а, се изчистват много бързо, но а, в заключение трябва да кажа, че спирането на плащането е много полезен инструмент, защото те стимулират бързото достигане до решение. Благодаря. Аз искам на комисията да задам въпроси, най-вече на комисаря Хан. Прочетох отговорите ви много внимателно и си мислех за дебатите, които наскоро водихме и също за дебатите, които се водят днес за Италия, но това е нещо, което въжи и за други е, страни. Търговете за обществени поръчки естествено са областта с най-висока концентрация на нередности. И искам да попитам нещо комисаря, не само заради публикацията в Financial Times, а и защото си, знаем ситуацията, така или иначе. Та, Въпросът ми е свързан с конкурсите, търговете и а, мафията, начин по който на мафията прониква в а, процесите за обществени поръчки, за възлагане на обществени поръчки. И също а, ме интересува какво мислите за, по въпроса Абруци, защото половин а, милиард евро а, са разпределени за фонда за солидарност в момента. Има подаден иск а, и от следствието излизат много, много нередности в финансовото управление по мерките за възстановяване след земетресението. Един а, прокурор, който а, се занимава с мафията, наскоро подчерта, че организираната престъпност в, в а, Италия е проникнала в процедурите по обществени поръчки и управлението на публични финанси. На европейско равнище този проблем може да достигне до огромни мащаби. Създадоха се много работни групи, изготвиха си анализи, срещи с комисаря Бърние се проведоха. По въпроса за евентуалното укрепване на инструмент, защитните инструменти, за ролята на ОЛАФ, но а, искам да попитам комисаря какво мисли по този въпрос. Ние по принцип работим в по-тясно сътрудничество с държавите членки, с а, сметните палати и съдилищата. А, те не винаги са в състояние да спрат това проникване на мафията в сектора на обществените поръчки и заобщо обществените финанси в Европа. Благодаря ви. Е? Аз съм съгласен с вас изцяло и ще ви помоля опита, който се събрал в миналото, да ни го споделите. Системите, които съществуват, функционират – и ако има възможност тези системи да бъдат заобиколени, трябва а, да се предприемат мерки, да се засилят тези системи, да станат по-строги. Аз съм заинтересован от това да се подобри качеството. Решението не е да се отдръпнем и да предоставим други да се справят с този проблем. Трябва нещата да се развиват прозрачно и коректно. Това ще е в полза и на регионите, защото това е, е една от целите на политиката за регионално развитие. така че да може в последствие да се изключат евентуални злоупотреби. Още веднъж повтарям, че ще е добре да се получим от вашия опит. Колегата Оди. <clears throat> Euh, да, и аз смятам, че трябва да укрепим ролята на Олаф. Наистина е тъжно, че един чудесен кандидат да оглави ОЛАФ, в крайна сметка не бе назначен. Първо, благодаря ви, госпожо Калюлайд, за това, което споделихте с нас, но трябва да изразя някои тревоги за а, сформирането на извадки при проверките и нивото на доверие. Около 180 бяха а, броя, броя на проверените единици в извадката. Просто искам да се уверя, че размера на извадката отговаря на международните стандарти за одит. Идеята за декларацията за достоверност относно надежността имаме един срок от 6 месеца. Не може да има и максимална такава декларация за финансовите перспективи. Мисля, че това е, би било много интересно. Така че да имаме а, многогодишна декларация, която да включва целият финансов а, период, цялата рамка. Нещо повече. превъзлагането на подиспълнители. Аз разбирам конфликта на Обединеното кралство и Полша, и също проблема с преместването на компанията от Ирландия в Полша. не искаме да подклаждаме допълнително проблема. Мисля, че полските компетентни органи са действали добросъвестно, но трябва определено да внимаваме. А, трябва да сме по-открити, да споделяме повече информация. После при смяната на правителства знаем, че често и държавните служители биват заменяни. Е... Имате ли някакви наблюдения по отношение на одитните органи в това отношение? Трябва да вземем предвид, е, че в крайна сметка ръководството на одитните органи не е толкова независимо. Благодаря. Е, изоставаме е, с дневния ред, каза председателя. Та може би да дам думата на Сметната палата и на комисарите за заключителни думи. Благодаря. Накратко ще отговоря. Да, действително, методиката на Сметната палата е анализирана и оценявана от международни експерти миналата година и бе одобрена. Така че отговаряме на всички стандарти за одит. И това е потвърдено и от други наши колеги. Относно финансовата перспектива и отделни а, декларации за тях – Сметната палата реши да анализира по-големи извадки за следващата и последващата година и а, за финансовите перспективи обаче трябва да сме по- търпеливи. Е, един период на разходване на средства приключи и сега влизаме в друг. 750 одита седмично са необходими за покриването на една извадка. Сметната палата също мисля начини за, опред... за идентифициране на нерегламентирани плащания, но това е много сложен процес и можем по-нататък да го обсъдим насаме. саме. Много се зарадвах, че докладчик говори за годишния доклад на Светната палата за кохезионната политика, също и доклада на комисията. За първи път чувам, че нашия доклад се оказал важен за вашите дебати, което означава, че нашата методика се е подобрила. А, да, комисията трябва да се занимава с много по-специализирани въпроси, но мисля, че и двете страни се движим правилно в правилна посока. Благодаря. Мога да подчертая, както вече споменах и искам да го повторя. За нас всички ще е добре, ако стигнем до един завършек, бил той Макситас или нещо друго, да се извърши одит на целия период на референтни проекти, може би може да се споразумеем за методология, която ще бъде прилагана от трети, методология, която да бъде призната и от Сметната палата – по този начин ще се гарантира качеството на достоверност. Относно системите за информационен менеджмент. Тази декларация за достоверност може да доведе до това, че през следващия период повече държави членки доброволно ще предоставят такава национална декларация за управление. По този начин информацията ще е по-достоверна и няма да има някакви допълнителни затруднения да се надяваме. Стратегическия ни подход ще доведе до изчистване на информацията до по-добри резултати. Като цяло смятам, че сме поели в правилната посока и следващата година ще очакваме потвърждение. Благодаря ви. За мен тази дискусия беше много полезна. Благодаря. Uh, Благодаря господин председателю. Ако е необходимо, естествено може да има допълнителни дебати относно характера и последиците свързани с произволния характер. Важно е обаче да поставим фокуса върху това как да подобрим нашата работа. Естествено, че винаги ще има произволен характер, но трябва да подобрим дейността. Това всъщност е нещото, към което са насочени усилията на комисията. Затова трябва да има и сътрудничество между комисията, европейските институции и националните институции. Освен това, трябва да има стрикно прилагане на практиката за временно спиране и прекратяване заплахата да се загубят средства е много ефективна, но това трябва да е крайния, последния инструмент. Мисля си, че трябва да използваме всички инструменти, с които разполагаме, за да дадем пропорционален отклик на грешките, които могат да възникнат това ще окаже влияние не само върху годишната картина, годишното положение, но ще доведе и до подобряване на управлението и контрола от страна на националните институции. По този начин ще стигнем до сериозно подобрение и на европейско ниво. Точно, както каза Йоханес Хан, аз разчитам на засилено сътрудничество и работа с вас. Благодаря. Благодаря. Мисля, че дебата беше изключително полезен. Нека да дам думата на докладчика за заключителни коментари. Иначе благодаря на всички, защото не само, че беше полезно, ме беше и интересно. Господин Хаджи Маркакес, благодаря, господин председател. Искам да благодаря на комисарите. Те бяха изключително добре подготвени. Искам да благодаря и на комисар Шемета за работата, която е извършил. Искам да му благодаря за това, че осигури една навременност на, на дебата. Благодаря и на Сметната палата. Мисля, че това, което каза Сметната палата, може да се приема като положителен сигнал. 2009 година може да се приеме като сигнал за това, че сме на правилен път. Има една азиатска поговорка, която казва, че пътя е цел сам по себе си. Е, в този случай можем да подобрим и да упростим системата през 2011 година, така че пътя не може да се приеме като цел сама по себе си. По отношение на освобождаването от отговорност трябва да имаме предложение до февруари или март, надяваме се това да стане. Господин Хан вече каза, че това ще е само началото на прехода към една система, в която ще има национални декларации за достоверност от държавите членки. Мисля си, че трябва да назваваме нещата с истинските им имена. Държавите членки са започнали да дават такива национални декларации. В момента получаваме две от две страни но искаме да получим 27 такива, така че трябва да се окаже натиска върху държавите. Факта, че вие откровено казахте, че няма автоматична система за получаване на информация, е нещо похвално. Благодаря ви за това, че бяхте толкова откровени като цяло и че е, бяхте толкова честни пред нас. Е, ние смятаме, че трябва да се окаже по-голям натиск върху държавите членки. Трябва да се говоря повече за управлението на колективните механизми. Вие дадохте информация, но ефективността винаги може да се повиши и трябва да се обсъди как това може да стане. Мисля си, че нашата обща цел е да имаме един по-ефективен инструмент за управление и за проверка на политиките, които прилагаме, но определено сме на правилен път и си мисля, че можем да променим системата от гледна точка и на финансовите перспективи. Има нужда, естествено, и от принос и предложения от страна на депутатите. Госпожа Гресле, например, ще ни помага, когато може. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Ще кажем довиждане на двамата комисари поне за сега и ще преминем към точка 5. Това са резултатите и тенденциите относно декларацията с достоверност, относно надежността и точността на отчетите. Госпожа Калелит е отговорно лице тук. Благодаря, господин председателю. Целта на моята реч е да направи по-подробен анализ на глава първа, която дава ам, обобщение на основните послания в годишния доклад на Сметната палата. В началото искам да подчертая посланието, което беше отправено от председателя Калдера по отношение на надежността на отчетите. Сметната палата потвърди за трета поредна година, че сметките на Европейския съюз и счетоводните баланси дават приблизително точна оценка за това какво е финансовото положение и какви са резултатите от операциите и паричните потоци. Това е първото ключово послание. Сега нека да поговорим малко за достоверността и законността на отчетите. 1040 транзакции бяха проучени като извадка в различни политики и Сметната палата откри 690 грешки, от които 170 са измерими. Измеримите грешки са онези, които допринасят за нивото на грешките. Като цяло, общия брой на грешките прилича много на онзи, който се поменава в доклада от 2008 година. Така стигам до второто ключово послание, а именно, че цялостните разходи все още се засягат материално от грешки. Честотата на грешките и разпространението на тези грешки, разпределението на грешките между измерими и неизмерими грешки е, остават е, стабилни като цяло. Честотата на сериозните измерими грешки, у нези над 2%, намалява докато частотата на ограничените измерими грешки е между 0,5 и 2% и това е увеличение. Заслужава си да погледнем типовете грешки, които открива сметната палата най-често. За политическа група селско стопанство и природни ресурси, както и политическа е, е, е, група политики научни изследвания, основната грешка, основният тип грешки беше точността. За сметка на това, по отношение на сближаването, основните грешки са свързани с незачитане на правилата за обществените поръчки. Нека да ви напомня какво е третото ключово послание на председателя Калдейра. По отношение на сближаването и разходите свързани с него, оценката за най-вероятните грешки е много по-ниска, отколкото предишни години основните разлики по отношение на кохезията се компенсират с относително малкото увеличение на нивото на грешки в група политики, селско стопанство и природни ресурси. Затова за бюджета като цяло оценката на нивото на грешки не само е по-ниска от 2009 година и от 2008, но освен това за първи път е между 2 и 5%. Възстановяването на неправомерно изплатени средства и други финансови корекции са много различни възстановявания, които коригират неправомерни плащания, направени към индивидуални бенефициенти, е, могат е, да бъдат разглеждани като механизъм за корекция на грешките. Финансови корекции Финансовите корекции, от друга страна, засягат слабости в системите за управление. В продължение на няколко години одита на Сметната палата е поставил фокуса върху това как комисията прилага тези механизми за корекция и редовно отбелязва, че комисията дава надежна информация и цифри относно своите собствени дейности. Въпреки това, по отношение на данните от държавите членки, които се дават на комисията, все още нямаме пълнота и точност. В бележките си за 2009 година Комисията е дала по-подробна информация относно възстановяването и финансовите корекции, отколкото преди. През 2009 година почти 90% от потвърдените суми и почти 80% от изпълнените суми са свързани с финансови корекции. Принципно, ако съществувах а, пълни и точни данни относно нивото на възстановяванията, които се правят от държавите членки и от комисията като резултат на грешките, това може да доведе и би могло да доведе до съществуването на реален показател за ефективното функциониране на многогодишните системи за контрол и надзор. Така стигаме и до четвъртото ключово послание на Сметната палата. В момента информацията, която имаме относно възстановяването на неправомерни средства и финансови корекции, още не е пълна и точна. Господин председател, нека да заключа с един поглед към бъдещето. Сметната палата чу исканията на различните страни за различна и допълваща се информация в бъдещите доклади, които изготвяме. Ние обаче все още се ограничаваме от ресурси данните, с които разполагаме. Освен това, трябва да зачитаме професионалните стандарти за одит и съответно е, това определя нашия подход. Освен това, за следващата година Сметната палата смята да придобие по-големи познания относно групи политики, селско стопанство и природни ресурси и изближаване, като има една е, преходна мярка, поне в началото, според която ще се увеличи броя на транзакциите, които ще доведат до представянето на две конкретни оценки за всяка от тези области за декларацията за 2011 година. Благодаря. Комисаря. Благодаря, господин председател, госпожо Калилайт, уважаеми депутати, господин докладчик. Искам да благодаря за този обстоен анализ в първата глава на годишния доклад. Комисията приветства а, оценката, според която е отбелязан съществен напредък в управлението на европейските фондове през 2009 година. Това показва, че нашите неумолими усилия са довели до резултати. Най-вече приветствам заключението относно изпълнението на бюджета, което показва, че поне 90% от плащанията са редовни. Най- често грешките, които са установени, все още се определят като сериозни и аз ви уверявам в нашата ангажираност в при превъзмогване на този проблем. Например, при а, общото управление госпожа Калюлай спомена, че замеделието и сближаването а, са местата, където грешките са най-концентрирани във връзка с точността на данните и а, обществените поръчки се предприемат мерки от наша страна в противодействие на тези слаби страни. По отношение на замеделието са разписани планове за действия, които се следват а, строго в тези страни, където са установени наредности през 2009 година, което доведе до резерви, а, изразени в а, годишния доклад на съответната генерална дирекция. Комисията аудитира системите за контрол през 2009 година и ги оцени като ефективни. При все това обаче все още има място за усъвършенстване и комисията извършва това подобрение с, в съдействие с държавите членки. Процедурите по уравняване на сметки имат за цел да изключат от европейско финансиране а, тогава, когато те не са извършени а, в съответствие с европейските правила по отношение на политиката за сближаване. Комисията вече е включила в собствената си а, аудитна работа а, грешки на съответните компетентни органи. Други мерки са специализирано обучение по обществени поръчки, насоки и консултантски дейности за програмиращите органи. доколкото разбирам, вече сте обсъждали тези въпроси с колегите Хан и Андор. Комисията също подобрява обхвата и качеството на информацията за възстановени неправомерни плащания по сметки за 2009 година. Съгласен съм с госпожа Калюлайт, е, че данните, които се подават от държавите членки на комисията все още са непълни и недостатъчно достоверни. Също съм съгласен с оценката на госпожа Калюлай, че данните на комисията за финансовите корекции не могат пряко да се сравняват с прогнозната стоеност на коефициента грешка. Въпреки това, чрез различните процедури за корекции на базата на различни законови положения, успяваме да усъвършенстваме това. Първо, финансовите корекции са в ръцете на различни участници. При преките възстановявания те се прихващат от обезпеченията или се удържат от по-нататъчни плащания. Също така комисията може да поиска корекция да се изплати обратно от бенефициента при споделеното управление, което е около 80% от изпълнението на бюджета. Същите действия се предприемат и от държавите членки. Комисията може да наложи корекции тогава, когато се установят системи на нивото държава членка, а не на ниво бенефици, крайен бенефициент. Второ, финансовите корекции на всяка цена водят до обратно плащане или възстановяване на средствата. При Кохезионния фонд има а, възможност за повторение повторно преразпределение на средствата в същата програма. Финансовата корекция е дълъг процес, който трябва да се покрива в много, който трябва да се разглежда в рамките на многогодишни планове. Много от грешките, установени от съда в годината 2009 са идентифицирани и коригирани или ще бъдат коригирани през следващите години. Има остатъчен коефициент на грешката. Към момента на закри... извеждането от експлуатация на програмата, който обаче е съвсем нисък. Главна дирекция Реджио, на базата на примери от 1994 и 1999 година, програми от Фонда за развитие за регионално развитие а, и е стигнал до, до извода, че на базата на финансовите корекции, чрез финансовите корекции, риска от допълнителни грешки е намален. Комисията взема предвид и проистичащото от член 317 договора за функционирането на Европейския съюз, според който държавите членки изпращат обстойна информация за обратни плащания и възстановявания. Разбирам, че комисаря Хан е казал, че новите програми дават възможност да се изпраща информация за възстановените плащания и корекциите по електронен път, чрез стандартизиран шаблон, разработен от комисията. Комисията не само подпомага държавите членки, но също и по своя инициатива а, изисква от тях да подобрят качеството на информацията, дори отвъд изискуемото от, от закона. Комисията ще продължава да укрепва а, дейностите си по контрол и одит на а, системите за докладване а, на държавите членки. Натискът върху държавите членки със сигурност би бил по-ефективен и успешен, тогава, когато управляващите органи станат задължени да, из, да излизат с декларация всяка година, а, заедно с а, обстоен доклад за управлението, както с комисията, как, как добра комисията според финансовия регламент. Нещо повече сега. Как можем бързо да постигнем подобрение в сегашния финансов период, така защото да подобрим ефективността на системите за управление и контрол и да намалим допълнително коефициента на грешките. А, бих искал да приветствам намерението на Сметната палата да разшири обхвата на а, извадката си отвъд обичайните области. Сигурен съм, че по такъв начин всички заинтересовани страни ще имат по-ясна картина за а, разходите в всички тези важни области. Не на последно място, аз съм убеден, че процедурата по освобождаване от отговорност за 2009 година ще бъде полезно упражнение за всички заинтересовани страни. В момента сме на кръстопът. Трябва да определим законодателните мерки, които са необходими за усъвършенстването на управлението на европейските фондове в контекста на изготвянето на следващото поколение а, програми за финансиране и разходване. Необходимо е да се занимаем с упростяването, с ползата от разходите и а, създаването на стратегии за контрол, които са основани на оценката на риска. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на господин Хаци Макек. Маркакис, който е докладчик. Благодаря. Искам да спомена глава първа, в която Сметната палата установява, че за 16-та поредна година има дефицити и пропуски по отношение на изплащането на финансовите средства. В същото време, благодаря на комисар, комисаря Шемета, това, което той каза за националните декларации. Това беше една важна тема при изслушването на двамата комисари Андор и Хан. Това е една тема, от която се интересуваме е, всички. Разбира се, ние ще ви подкрепим и е, ще се наложи да упражните натиск върху държавите е, членки, възоснова на членовете, които вие споменахте. Искам да се изразя по доклада на Сметната палата. Сметната палата подчертава многократно, че цифрите не са а, надежни. Цифрите и данните, които постъпват от държавите членки, не са надежни а, системите за контрол не са ефективни. 30%, както казахте, от плащанията не е трябвало да бъдат извършени. Госпожа Ало Лайт спомена произволните извадки, но не беше казано защо а, не може сметната палата да упражнява по-строг контрол върху плащаните на национално ниво. В някои федерални държави федералните одитни органи и регионалните одитни органи трябва да бъдат включени в тези проверки. Тази насока трябва да се използват еднакви принципи, еднакви стандарти. Знаем, че се провеждат редица семинари, които целят уеднаквяването на принципите и стандартите. Е, стои въпрос защо съществуват паралелни инстанции, паралелни органи, които извършват паралелен одит. Искам да попитам и да помоля Сметната палата да се изрази по въпроса свързан с селското стопанство. Знаем, че за Кохезионния фонд има тристранни разговори. Госпожа Калолайт, говорете с комисията как тя оценява кохезионната политика комисията може да извърши оценка и да даде своето становище. В областта на селското стопанство не съществува такава процедура. През 2009 година се стигна до там, че за щастие един зелен участък отиде в жълтия участък. Тристранните разговори между държавите членки, Сметната палата и комисията са много полезни. Превижте ли такива разговори в сектора на селското стопанство? Разбира се, сумите в селското стопанство са по-малки, за, кохез... за политиката за кохезия са по-големи. Трябва да се помисли как може да се подобрят условията. Господин Шемата се изрази по въпроса за финансовите корекции. Искам да подчертая, а, и тук се връщам отново към селското стопанство, че трябва да се прилага 50. Един случай, например, при който а, държавата членка изплаща неправомерно средства, тогава се прилага принципът 50-50, което означава, 50% се изтеглят от текущата програма и 50% са санкции. Но дънакоплатеца се санкционира два пъти. Защото възстановените средства са в размер само на 10%. Значи от неправомерните плащания само 10% се възвръщат и след това идва в допълнение 50% това е размера на санкциите. Интересуваме оценката на сметната палата. Има ли някакви действия в тази насока правилата да бъдат променени? По отношение на доклада на Сметната палата, езикът е доста кодифициран. Колегата Гресле говори за начинът по който е формулиран а, доклада и за този кодифициран език. Докато годишният доклад за дейностите съвсем ясно съдържа данните и държавите членки и техните грешки. Ние не искаме кодифицирана информация, не искаме да можем да разберем политиката на сметната палата. Дебатът, който провеждахме тук, се отнасяше а, до а, средствата, които са изплатени и допустимия риск от грешки. Отново казваме, че ние не виждаме някакви подходящи инструменти, които се използват в бъдещето. Представената от вас система ще уве... а именно да се увеличи процента на риска, само ще ам, замъгли проблема, ще го отложи във времето, но няма да разреши проблема. Радвам се, че Сметната палата говори открито по този въпрос. Като членове на тази комисия имаме шанса да говорим както тук, така и в Люксембург с членове на Сметната палата. Е, Сметната палата имаше становище по отношение прилагането на този а, принцип и оценката беше негативна. Оценката за принципа на допустимият риск от грешки. Благодаря ви. Се la signora prego. Благодаря. Благодаря, господин председател? Благодаря и за въпросите. По първия въпрос, как по тясно да се съсредоточим върху работата на националните аудитори и дори тези от регионалните палати. Трудно е да се разчита взаимно на работата, без да имате контрол върху програмата за одит. Така стоят нещата и в частния сектор при одита. Така че имаме един комитет за сътрудничество, който работи на базата на доброволни принципи. Е, нещата не винаги вървят както ни се ще. Как да си укрепим сътрудничеството? Нашата методика е съвсем явна, всички я знаят и държавите членки също някъде в анализа си на европейските разходи трябва да и побиват методика за коефициент на грешките и те ни питат как го правим и ние им обясняваме, че на базата на сравнителен анализ. Извършваме пилотни отбити в областта на, на замеделието, например. Там вече имаме доста сътрудничество. Може, бихме могли да го развием и в областта на Кохезионния фонд. После тристранните срещи. Това е дебат за утре, доколкото разбирам, но в областта на кохезионната политика вече провеждаме тристранни а, срещи, които служат за няколко цели. Първо, да се установят констатациите и фактите от един аудит. При а, политиката на сближение и кохезионния фонд системите са много сложни и в един момент, а, когато са просто обществени поръчки, а, се следват националните правила, затова са необходими тристранните е, срещи, за да може държавата членка да обясни на Светната палата. Всъщност с това се намалява одитния ни риск. Защо колегите от замеделие е, не виждат е, това като нещо о, необходимо, защото системата за плащане в замеделието е по-проста за сега, но понякога в случай на противоречие не е лоша идеята. Може би не, не във всички държави членки това да се прави. Но аз лично, ако трябва да говоря за собственото си мнение, мисля, че благодарение на нашия подход констатациите ни са по-ясни и повече, на повече доверие се радват. Сега, понеже нямаме, казахте, тристранни заседания, по-високо е нивото на грешката, а, истината е, че а, да, това се смята за липсата на такива срещи за отрицателен елемент, но а, няма как да ги отбелязваме като опасни поставянето на червен флаг за, само заради такъв, заради такъв пропуск правилото 50 на 50 в земеделствието. Не ние определяме тия правила. Политическите органи а, вземат това решение. Вие заедно с съвета. И после а, относно това, кои държави членки проверяваме. А, да, естествено, че всяка година не можем да проверим всички. А, и това да оповестяваме данните за това, кои точно сме аудитирали, ще изисква повече разяснение от наша страна и е, погрешно тълкуване. Не можем и за това не съм споменала точно за тази година, кои са аудитираните държави. Благодаря. Каза председател, давам думата на комисаря сега. Благодаря. Повечето от въпросите бяха зададени на госпожа Калю Лайт. Искам обаче да поговоря малко по въпроса за декларациите за управление. Знаете, че в прегледа на финансовия регламент предложихме да има годишни, годишни декларации за управление, които да се изготвят от държавите членки и които да бъдат подложени на одит от независими одитни институции. Аз лично, когато се срещам с представители на сметните палати, винаги се опитвам да защитя идеята за извършването на подобни одити. Те могат да се правят от висшите одитни институции, но ние не може да заложим в тяхното законодателство изискване да се прави подобен одит от висшите одитни институции. Трябва да се отчете независимостта на националните институции. В същото време ще продължим да се борим за тези национални декларации. В момента финализираме работата по насоките, как тези декларации могат да се изготвят, за да има стойност за работата на комисията, защото в момента има сериозно многообразие сред съществуващите декларации и това не дава възможност на комисията да се възползва максимално от изготвените декларации от някои държави членки. По въпроса за допустимия марш на риска, вие говорихте по него, господин докладчик. Мисля, че в комисията имахме ползотворни дебати. Аз смятам, че ще продължим в този дух. Много е важно да се споразумеем, че това не е одитно понятие, не засяга материалния характер на одита, а по-скоро е концепция свързана с управлението. Имаме стандарти, които са за отделен годишен период и след това те се комбинират с цялостните стандарти при финализирането на одита и по този начин получаваме цялостна представа за това какво е положението и дали има подобрение в рамките на периода, като се отчита естествено многогодишния характер на програмите. Това е основната идея на допустимия марш а, на риска от грешки. По отношение на правилото 50 на 50, аз вече се опитах да ви обясня какво е положението. Доколкото разбирам, правилото 50 на 50 трябва да се разглежда като санкция за държавите членки, защото ако една държава членка не успее да възстанови неправомерно платени средства за определен период от време, се прилага правилото 50 на 50. Това обаче не позволява на държавата членка да спре процеса на възстановяване. Тя трябва да продължи да възстанови всички средства, които би трябвало да бъдат платени от нея. Така че това е нещо като допълнителен стимул или санкция за държавите членки, за да могат те да прилагат на практика възстановяването на неправомерно платени средства. Това е кратък отговор на въпросите повдигнати от докладчика. Благодаря колегата Гресле. Искам още веднъж да подчертая, че съдържанието на доклада на Сметната палата е много важно за нас. Не можем да действаме на принципа, че трябва да се консултираме с още пет документа и да сме наясно. Не значи, че ще сме наясно в крайна сметка. Трябва да е ясно а, какви са средствата, какъв е размера на средствата от структурните фондове, колко от тях са а, възстановени за периода 2007-2013 се предвижда 25%. В а, статията на Financial Times стои цифрата 10% и комисията, комисарят каза 10%. Предвид тази ситуация трябва да се замислим как могат да бъдат възстановени тези средства. Ние искаме да предоставим тези средства на държавите членки. Важно е да намерим необходимата ни информация там, където трябва. Това са годишните бюджетни доклади. Искам да помоля представителите на Сметната палата да откликнат на нашите потребности и да ни предоставят информация. В крайна сметка Сметната палата е в наша услуга. Това е, което почихме миналата а, година, тази а, таблица. Тази година не ни беше предоставена. Добре е, ако някак си ни се разяснат тези неща, така че да е, знаем, че такива неща са моментни и не можем да си вадим генерални изводи. Искам да имам възможност да си направя изводи възоснова на информацията, с която разполагам. Но след като съм си направила а, някакви изводи, в последствие да ми се предоставя информацията, а, така не става. Имам чувството, че сме стигнали а, до там, че трябва да обсъждаме основни въпроси, свързани с използването на, на информация и за това, че предоставянето на информация ще ни е от голяма полза. Благодаря. Госпожа Калолайде. Yes, Благодаря, господин председателю. Да, тъй като Сметната палата става свидетел на подобряване на информацията от управленските органи, има намаляване на количеството информация в доклада от три глави на една. Освен това, госпожа Гресле говори и за някои данни, които липсват тази година в доклада е, тези е, данни, които обичайно предоставяме, всъщност е, се дават от комисията и ние цитираме комисията. Ние не е, извършваме одитна работа в това отношение. Става въпрос за някъде около 100 страници, обем или максимум 200. Доклада за 2009 година и това, с което разполагаме за 2010 година, казват, че трябва да се включи подобна информация в логичните за това места, в различните конкретни политики. Надявам се, че това ще бъде направено от колегите, които се занимават с сближаването за следващата година. Благодаря. Йорго, искаш ли да кажеш нещо? или да преминем към следващата точка? Добре, значи можем да преминем към точка 6 от дневния ред. Това са последващи действия относно отказа за освобождаване от отговорност на Европейския полицейски колеж за 2008 година. Докладчика госпожа Матио. Благодаря, господин председателю. все още говорим за освобождаването от отговорност за 2008 година, макар че сега обсъждаме 2009 година. Много съжалявам за това. Само, че това е проблем, който трябва да разгледаме, макар че ми се искаше, ако може да сме приключили, макар че нещата вече приличат на, на нещо като сапунена опера. председател на управителния съвет и господин Банфи присъстват тук. Освен това имаме представител на Сметната палата. Ако имаме време, се надявам, че ще чуем и неговото мнение, тъй като той присъства тук от самото начало на разискванията. Господин Бонфи, е тук. Така че той ще ни помогне. За какво става въпрос? Открити са различен брой грешки, сериозен брой грешки. В продължение на много години сумата е някъде около 900 000 евро. Това са данни от 2008 година. Бюджетното въздействие за следващата година е възоснова на 280 000 евро. Тази информация е публикувана. Може Сметната плата да даде информация защо не е квалифицирала своето мнение все още. Имало е възстановяване на стоеност някъде около милиард и 300 милиона евро. Искам да разбера дали приходите за 2007 година са надценени, тъй като тези суми са приспаднати от бюджета за 2007 година. Бих искал освен това да получа писмен отговор относно това какво става с счетоводния баланс на колежа, така ще бъдем наясно с това какво се случва, ще бъдем по-конкретни. Искам да разбера, освен това, какво е бюджетното и финансовото въздействие на тези грешки. Искам да разбера и какво е настоящото финансово положение на тази агенция, защото тя има финансов дефицит около 1 милион евро. Права ли съм? Защо вече няколко години агенцията не се опитва да въведе ред и да балансира своите приходи и разходи? Искам информация и относно някои лични разходи. Около 42 000 лири са изразходени за лични разходи. Тази информация ни е дадена от Европейския полицейски колеж. тези средства не са били възстановени в бюджета на СЕПО. Може ли да получи информация и по този въпрос? Господин Бонфи има думата. Non, Monsieur le Président, je souhaiterais déjà que Monsieur Bonfi réponde, la Cour des comptes également. Аз искам господин Бонфи да отговори и представителя на Сметната палата да отговори и ако има време, ще задам въпроси и на представителя на управителния съвет. Освен ако вие не сте против този ред на даване на отговори. Господин председател, уважаеми депутати, от името на Европейския полицейски колеж, искам да изразя моето съжаление към вас и да ви благодаря за възможността да съм тук и да дам адекватен отговор на зададените въпроси. Както знаете, аз поех а, поста директор на 16 февруари 2010 година. Тази позиция изисква голям професионализъм и издръжливост. Аз също съм много взискателен към всички мои служители. Европейския парламент реши да откаже освобождаването от отговорност на колежа. Това е едно голямо предизвикателство, пред което сме изправени. Аз разбирам а, причините, които се крият за това решение. Въпреки това, аз бих искал да кажа, че сегашният директор е действал съгласно разпоредбите, за да елиминира всички условия, които възпрепятстват освобождаването от отговорност. Ще отговоря и на въпросите на госпожа Матио. Относно очакванията на Европейския парламент. Аз предоставих отчет на парламента през 2010 година. Предоставих и отчет на Европейската комисия на звеното за отчетен контрол. Предоставих и отчет на управителния съвет на полицейския колеж. Това беше изискано от мен а, беше изготвен един план, който изисква оценката, оценка на работата на полицейския колеж. Не трябва да има а, недоразумения или неправилно тълкуване на неговите цели. На 6 юни 2010 година, тогава изтече срока, той беше спазен – Относно многогодишният финансов план бяха изготвени два отчета за напредъка и те ви бяха предоставени. Вътрешната служба за аудит извърши контрол и удостовери съдържанието на втория отчет, като констатира, че отчетът е а, коректен. Също службата заключи, че Прилагането на допълнителни мерки са, е в ход. Тези а, заключения могат да ви бъдат предоставени, разбира се. А, беше ам, изготвен и трети доклад, беше ви предоставен на 25 февруари, той беше одобрен и той сега е предоставен а, на управителния съвет. През последните 9 месеца им отбелязан напредък. Бих искал да докладвам, че а, полицейския колеж е напълно оперативен, действа съгласно разпоредбите. Злоупотребите от страна на предишния състав на полицейския колеж бяха аудитирани от Сметната палата. 42 800 паунда е размера на злоупотребите. Възстановените средства са много малко. Външният, който беше извършен е потвърдил заключенията на Сметната палата, възможностите за възстановяване на а, неправомерно разходваните средства е малък. Основните загуби са свързани с закупуването на мебели 14 777 евро и съгласно препоръката на Сметната палата са възстановени 500 паунда. Този одит накара изпълняващия директор да осъзнае а, своята ситуация. Съгласно процедурата за служебна отговорност през 2007 година, парламентът даде съгласието си, като знаеше този а, факт. И през тази година аз отказах въз възстановяването на лични разходи в 13, 13 случая. Когато беше завършена първата оценка на финансовата ситуация, аз открих 7 проблемни случая в бюджета през 2008 година. Много случаи, тези случаи бяха разследвани и сега а, нещата са коригирани. Друг важен въпрос, който искам да подчертая е, че след този външен одит злоупотребите не са предмет на криминални разследвания. Може би парламентът може да помоли Олаф да изготви доклад да предоставя до, този доклад и а, да се констатира, че бившия директор не е разследван за корупция и престъпления. Каква е причината за а, тези различия? Полицейския колеж е бил в такава позиция, не знам защо, и е трябвало да изготви обстоен доклад. Беше предоставен достъп до информация на всички аудитори и ние се опитахме да открием истината. Сегашното ръководство няма интерес от това да покрива каквито и факти, свързани с миналото. Това дори ще е в интерес за засилване доверието на парламента в тази институция. Ние ще а, окажем подкрепа на парламента. Корекцията на грешките, които се отнасят до отчета за 2009 година. В началото на март, между 9 и 12 март, Сметната палата извърши одит на финансовите отчети на полицейския колеж и по това време аз имах и среща с представител на Сметната палата и той каза, че тези становища не са надежни. Бяха пред... описани някои проблеми. Трябваше да се предприемат специални действия, за да се премахат всички технически грешки, които са били допуснати. По време на това действие бяха открити някои тежки грешки. И бих казах, бих казал, че в миналото се е прилагал принципа 2 плюс 2 е равно на 6. Ем, имало е много големи противоречия. И така ние открихме някои технически грешки в бюджета. Извинете, не в бюджета, в сметките. Тези сметки ги съобщихме на Европейската комисия, на Генерална дирекция бюджет и ние а, искахме да се гарантира пълна прозрачност на Сметната палата. На 28 юни и на 2 юли а, беше приключен одита на тези становища и това беше първия път в историята на полицейския колеж, когато крайните сметки са били приети или крайните отчети са били приети от а, аудиторите без никакви забележки. Сметната палата аудитира всички корекции, които са били подкрепени с а, съответните разходни документи. Аз искам да съобщя, че няма никакви финансови задължения, проистичащи от тези корекции. Дами и господа, смятам, че отговорих на всичките ви въпроси. Ако не е така, се извинявам и съм готов да ви отговоря отново. Благодаря ви, господин Матио. Думата има госпожа Матьо, извинете. Докладчика. Искам да помоля Сметната палата да каже нещо за бюджета за 2008 година. Защо не ви беше квалифицирано становището? Понеже тогава е имало сериозни нередности и разминавания поне. Може ли да обясните защо не сте си квалифицирали становището? Благодаря, господин председател. Сметната палата не квалифицира становището си относно отчетите за 2008 година, но нека да подчертая, че имаше една съществена бележка, която констатираше, съществуващите проблеми. Проблеми, свързани с качеството на счетоводната отчетност на а, ЦЕПОЛ, Европейската полицейска академия или колеж. Защо не сме излезли с квалифицирано становище? Отговорът е съвсем а, прост и това е нещо, което колегата вече спомена. Ами защото нямаше как да преценим мащаба на проблемите, които бяха посочени в бележката, за която споменах, че включихме. Та, а, нямаше достатъчно сигурност, пък и грешките изглеждаха а, свързани, ограничени до конкретни области от счетоводната документация, така че Сметната палата реши, да не излиза с квалифицирано становище, защото това би означавало, би означавало че е, то е основано на измерими грешки. Ние просто включихме една бележка за проблеми по същество. И както чухме, през 2009 година се ЦЕПОЛ направи всичко възможно да разреши съществуващите проблеми в счетоводството. Е, извършиха се редица корективни действия от тяхна страна, които бяха най-вече е, по отношение на оформлението и представянето на счетоводната информация. Също така бяха внесени корекции е, на прогнозните данни, за да се изчистят грешките там. Понеже предните прогнози пък не бяха особено прецизни, е, както спомена господин Банфи, е, действително бяха предприяти мерки, но говорим за 2008, а не 2009. А пък искам да кажа, че още през 2007 година имало проблеми, господине. А пък докладчика за предната година, за миналата година, а, предложи да не се дава освобождаване от отговорност. Да се откаже. Така че трябва да кажа, че това от ваша страна е несериозно. Може би се шегувате. просто не гледате на нас сериозно, може би, като се има предвид мащаба на а, нередностите. в Сметната палата. Ами извинявам се, но нека да ви напомня отново госпожа Матьо. През 2006, 2007, 2008 има корекции в размер на 3000 евро и а, не излизате с квалифицирано становище. Аз не знам а, вие в какви точно приятелски отношения сте с господин Банфи, но изглежда сметната палата не я е грижа а, за, тия, за тия наредности. Аз не съм счетоводител, не съм специалист на област, но има цяла поредица от проблеми, които са сериозни с тяхната счетоводна отчетност и, и това е видимост просто око и просто явно не гледат на нас сериозно. Сметната палата. Ами, мога да кажа само, че всяка година, както каза господин Банфи, Сметната палатка излиза с резерва относно счетоводството на СЕП Пол 2007, 2008, също и 2006, ако не ме лъже паметта. И сме подчертавали какви са грешките в счетоводството през 2008, когато обсъждахме а, съществуващите проблеми, решихме да излезнем с становище, което съдържа не квалификация, а бележка по същество. Но всяка година обръщаме внимание на ЦЕПОЛ, че имат проблеми в четоводството. Сега има преструктуриране през 2009 бе осъществено. То укрепиха си финансовата рамка. Госпожа Матьо, извинявайте господина, ме говорим за 2008, а не 2009. Нямам нищо против Цепол. Много ще се радвам нещата да се развият благоприятно, но не говорим за 2009, а за 2008. Сметната палата през 2008 година имахме бележка по същество, която обръщаше внимание на серия сериозни проблеми. Сметната палата прецени, че този инструмент е по-уместен от квалифицираното становище. Това е въпрос на наша преценка която се основава на наличните доказателства и факти. На базата на счетоводната документация, която ни бе представена от СЕПОЛ, разгледахме редица въпроси и Сметната палата прецени, че е достатъчно да излезнем с бележка, с констатация по същество. Искам да задам сега един въпрос към управителния съвет, казва госпожа Матио. Бихте ли ни разяснили какво е ставало в управителния съвет по този въпрос? Е, с единодушие приехте е, счетоводните отчети, след като имате външни експерти, които са ви подчертали е, наличните проблеми. Как приехте отчета? Вашия директор е, е избран по различна процедура, различна от тази, която се следва в други е, ведомства. Как точно всъщност е избран директора ви и как реагирахте вие на е, становищата на външни експерти по това въпрос? Прего. Заповядайте, имате думата. Governing board was niet voorbereid op dit soort van vragen. Wij hadden ons gefocust op wat wij gedaan hadden. Управителният съвет се занима с това, което бе направено по време на Белгийското председателство, с което се въведе и картата за оценка, благодарение на която се изплаща информация на парламента по заявка. Нещо друго искахте ли да добавите, бите председателя? Це по-отговаря не. Госпожа Матьо. А вие кой сте? Каква ви е длъжността в ЦЕПОЛ и от колко време работите, работите там? Аз нямам длъжност в ЦЕПОЛ. Аз председателствам управителния съвет в рамките на 6 месеца, защото това е една от отговорностите на председателството белгийското председателство ведохме новата система за оценка. Това все още е пилотен проект, но аз е, не вземам постоянен щат. Как се казвате, господине, казва? Госпожа Матьо, Жан-Мари Ван Брантиген. Защо? Като а, вляза на сайта на ЦЕПОЛ, там виждам името на господин Мюлер и защо, когато дойдоха да се срещнат с мен членовете на правилния съвет, господин Мюллер не беше там, който всъщност отговаря за корупцията. Всички бяха шокирани от неговото назначаване за е, председател на управителния съвет по време на Белгийското председателство. Няма проблем. Първо, аз не отговарям за веб страницата на СЕПО. На второ място, господин, за който говорите, нито е служител, нито е ръководител на управителния орган на СЕПО. На трето място, представител на Министерство на вътрешните работи говори по този въпрос в Белгийския парламент. Преди около 4 години се направи разследване на това, което е свършил господин Мюлет. Това проучване все още продължава, но естествено всеки човек е невинен, доказва на противното и той продължава да работи в федералната полиция. Нямам какво повече да добавя по положението с господин Мюлет. Аз нямам нищо против господин Мюлер, естествено, че той е невиден да доказва на противното. Чуваме обаче, че има една статия в пресата за този господин. Вижда се, че господин Мюлет не би трябвало да оглавява все по-изобщо. Когато обаче погледна вебсайта, виждам неговото име. Той е чудесен човек. Е, посети ме и е, се разбрахме. Вие обаче сте ръководител на управителния съвет е, и идвате и трябва да отговорите на моите въпроси. Изглежда не искате да дадете отговор на факта, че министър е уволнил господин Мюлет. Това пише в тази статия, дори не ме интересува какво се случило с него. Той обаче присъства на веб страницата на тази европейска агенция, а ние обсъждаме бюджета на тази агенция в момента. Това е нещо изключително сериозно. Това е агенция, която има за цел да обучи елита на европейската полиция. Ако нямате нищо против, бихме искали да видим по-голяма прозрачност във вашата агенция и искаме да получим имената на веб страницата на хората, които са в управителния съвет. Колегите поискаха това по време на една пленарна сесия. 736 депутати поискаха това. Защо тези имена не са на веб-сайта? все още очевидно борда отказа нещо подобно. Защо това се е случило? Този път искам да получа отговор. Благодаря, господин председател. Моля ви, позволете ми да поясня. Бихте ли ми казали защо вие отговаряте? Защо вие отговаряте на въпроса, който беше зададен на вашия колега? Той е управител на колежа, член на управителния съвет. Вие от него има ли отговаряте? Може ли аз да отговоря? Благодаря. Господин Мюлет не е служител на Европейския полицейски колеж. Искам да подчертая това. Той е един ръководител на проект, номиниран от Белгийското председателство не е номиниран в никаква структура или от каквато и е да било структура на Европейския полицейски колеж. Това трябва да се подчертае. По отношение на списък с участниците в управителния съвет, моя отговор е следния. Управителният съвет разглежда тази възможност и стигна до заключението, че нито една агенция, включително Европол, не представя членовете на управителния съвет. Това е свързано с съображение за сигурност. Затова управителният съвет гласува против публикуването на имената на членовете на управителния съвет, защото част от тези членове по-рано са занимавали с антитерористични дейности и други дейности, които могат да застрашат техния живот. Това не е мое мнение, това е мнение на управителния съвет. Вече е 18.35. Трима членове на парламента искат да се изкажат. Господин Фелнер, госпожа Гресле и госпожа Кея. Ако госпожа Матио няма нищо против, ще ги приканя да зададат своите въпроси съвсем накратко. Господин Фялнер, не искам да допълвам нещата в голяма степен съвсем накратко. Вярно е, че парламента даде освобождаване от отговорност за 2008 година с минимално одобрение това за мен е леко необяснимо. Има проблем в ръководството, който продължава в продължение на много години. И за това аз смятам, че има основания да искаме информация за това кой управлява, кой споделя отговорността и за какво. Естествено, че трябва да се обсъжда въпроса, макар че времето не позволява. Трябва да се върнем към този въпрос, докато не получим конкретен отговор и докато органите в този колеж не си поемат отговорността и не си свършат работата, защото очевидно те не го правят. Колегата Гресле. Господин председателю, виждам, че колегата Матио. Вижда, че всички се ангажираме с този проблем и всички виждаме, че впечатлението, което създават представители на полицейския колеж, не е много добро. С тази тема трябва да се занимаем още веднъж, да я включим още веднъж в дневния ред, защото тази вечер не можем да приключим дискусията и отговорите, които бяха зададени основателно, няма да намерят своя отговор. Дали при някои проблеми, свързани с неправомерни действия трябва да се уведомява парламента. Не, не трябва. Трябва в случай да се отнася към съответните съдебни органи. Искам да помоля ам, още веднъж тази тема да бъде включена още веднъж в а, нашия дневен ред, да разясним тези въпроси, свързани с а, полицейския а, колеж. А, нека а, те да отговарят конкретно на въпросите. А, дори сметната палата не изигра своята роля днес. Колегата Гайер. Аз обаче възприемам нещата по друг начин. Разполагам се с един доклад от директора Бамфи, който дава отговор на много от моите въпроси. И аз съм объркан, когато чух цифрите от страна на докладчика. Единя говори за 290 000 евро. А цифрата на която се е, подава от другата страна е съвсем друга. Не знам докъде ще стигнат нещата. Аз съм за това да се а, е, разкрият действията, извършвани от а, е, предишният а, директор на а, полицейския колеж. Зададох въпрос на госпожа Малстрем за да разберем какви ще са изводите, които ще се извади комисията от тази ситуация. Да, последствията ще са за директора. Директора, който е вземал тази длъжност през 2008 година, вече не е тук. И разбира се, административния, управителния съвет трябва да поеме последствията. Той може да прави каквото иска, но трябва да е отчетен пред парламента. Ние можем да вземем решение дали да го има този полицейски колеж или не. И искам да посъветвам ем, членовете на управителния съвет да ни вземат на сериозно. Комисията каза, че отговорността е, е пада върху управителния съвет, а управителният съвет не а, реагира по никакъв начин. А, е, такива действия не ми харесват. И кога ще приключи мандата, свързан с обжалване отговорност на бюджета от 2008 година? С този въпрос трябва да се занимаем. Има докладчик а, о, по въпроса за СЕПОЛ. Има и доклади на други агенции за 2009 година. Е, госпожа Матю се занимава с цифри от 2007-2008. Чухме изявлението на директора на ЦЕПЛ. Бих искал да проверя тази информация. Има и други предшественици, които трябва да бъдат обсъдени. Но въпросът е с кого да ги обсъждаме тези теми. Има ли кой носи този мандат за съобжаваната отговорност за бюджет от 2008 година? Колега Гресле. Колегата Гресле. Така, мандата а, беше поет от а, социалистите и демократите през 2007 година. Целта беше да а, се одобри процедурата за освобождаването от отговорност. Този доклад беше изготвен, той не е устарял, но аз вече не знам дали мога да имам вяра в това, че този случай ще бъде приключен нормално. Вероник е изготвила доклада си коректно, с данните от 2008 година. въпросите, които зададохме, трябва да ни бъдат от, отговорени. Тук става въпрос за а, бюджетната година 2008. Не става дума за това да се узур, един доклад, но трябва нещата да бъдат приключени. Трябва, че по-рано да отреагираме, трябваше да сме по-решителни. През 2009 година въобще не трябва да бъде а, докосвана но искам а, започнато от Вероник да бъде доведено до край, да могат да бъдат приключени сметките и тази насока. Смятам, че темата трябва да бъде обсъдена още веднъж. А, не е възможно да се реши този проблем, защото тази агенция а, функционира а, без дългосрочен надзор. На всеки 6 месеца управлението се сменя. Господин Мулдър стои в интернет като човекът, който подписва документите. Господин а, Милдърт е човек, който също трябва да се отчете и не смятам, че той не участва в агенцията. Сега, ако взема предвид казаното от госпожа Холмайер, след казаното до тук не можем да вземем решение, трябва да преосмислим нещата, казани от комисията. Някои въпроси въобще не намериха отговор. По време на съседанието на координаторите ще видим кога ще включим тази тема отново в дневния е, ред и да можем да се задълбочим в дискусията. Благодаря ви. Сега, моля, заповядайте на приема.